Good morning, ladies and gentlemen. Can we adopt the agenda, please? Um, there are no... Дами и господа, нека да приемем дневния ред. Излъчва се пряко по интернет нашето заседание. Документите може да намерите на сайта ни. Първата точка от дневния ред е обмен на мнения. Доклада по собствена инициатива за стратегията за единния пазар. Давам думата на Лара Коми, която е докладчик Заповядай. президенте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Днес започва нова процедура, всъщност наша процедура в парламента с този обмен на становища. За нас това е много важен обмен на становища. Значи, говорих с комисаря Бянковска по този въпрос. Тя беше тук и представи пред нас цялата стратегия. Започвам с графика и след това ще навляза по същество. 25 януари ще представя проекта на доклада пред нашата комисия на 27 януари. Ще имаме изслушване, организирано от ДНП, края на февруари друго изслушване, организирано от комисията. Имко на 25 февруари, крайен срок за изменение. От марти до април ще разгледаме измененията, евентуалните компромиси, за да може на комисията да го приеме на 21 април и след това през май пленарната зала. А, исках да кажа графика, за да знаете датите. Трябва да използваме необходимото ни време, но времето не е достатъчно. И така по същество. Завършването на вътрешния пазар винаги е било ключов въпрос за нашата комисия. Комисията Юнкер предприе важни действия, които ще продължават да бъдат прилагани. Прилагат се мерки, свързани с новаторство, които подсилват конкурентоспособността на предприятията и най-вече на МСП, на които обърнахме много внимание. Новите економически а, обстоятелства, и комисията заделя адхок средства за това. Това всъщност е нашата индустриална тъкан и гръбнак. Така ще се разкрият нови работни места. Особено когато имаме предвид така високата младежка безработица. Разглеждам всъщност какво възнамеряваме да направим за новите предприятия и МСП. Иначе, ако не обърнем внимание на това, ще доведем до объркване. След това различните фискални режими в държавите членки. Това е една пречка пред вътрешния пазар. Има множество проблеми, когато едно предприятие иска да мине от едно в друга държава членки. Трябва да се опитваме да хармонизираме тези фискални режими. Напълно зная, че няма политически съюз, няма економически съюз и това е доста сложно за постигане, но първата стъпка е да имаме единна такса в електронната търговия. И след това малко по малко да се продължи нататък. Фондовете Косме, те трябва да бъдат използвани за по-добър достъп до финансиране от страна на МСП, да стане по-бърза процедурата, по-проста, за да може МСП да се възползват. За малките, току-що създадени фирми, за МСП, всичко трябва да бъде координирано по-добре и да има една система за комуникация помежду им. Иначе всеки върви по собствен път. Говоря също така за по-доброто законотворчество, което е една от основните цели на нашия мандат, защото много често директивите, които приемаме, са много полезни, но не се прилагат в държавите членки. Да речем тази за обществените поръчки, както и други. Разбира се, например, директивата за плащанията. В тази комисия също от край време говорим от миналия мандат за просрочените плащания. Не може за кредити да фалират фирми, а не за заеми. Затова трябва да дадем на държавите членки какъв, да дадем на държавите членки съответния път, за да се движат напред. Държавата иска веднага да се платят таксите, но от друга страна държавата не плаща своите кредити. Компенсацията е един отличен инструмент, който може да бъде въведен. Що се отнася до директивата за услугите? Това е изключително важна директива. Нямаме хармонизация на услугите в държавите членки и за това имаше проблеми с тази директива. Искаме да помогнем, както казах, на МСП и затова в тази посока хубаво трябва да се помисли и да се направи анализ на това къде функционира и къде не. Съгласна съм с комисарката, която говореше за паспорт на услугите, паспорт сервис. Това са едни и същи услуги, особено когато някой иска да създаде свое предприятие в нова държава членка. Нужно е да има обмен на информация. Това ще даде тласък на растежа и на работните места. Трябва обаче да се види кои са ключовите сектори, иначе ще създадем още повече объркване, което не е от полза за никого. от миналия мандат следа тази тема и за мен това е изключително важно. Намираме се на единен пазар и трябва да имаме единни стандарти, дори когато говорим за ТИТИП. Искаме от САЩ да спазват нашите общи стандарти, а ние такива общи стандарти нямаме. След това нещо друго много важно е общият, е, общият лиценз на всички малки и средни пазари. След това надзора над пазара, имайки предвид особено а, Volkswagen, трябва да се каже, че вече доста време е блокиран този, този файл. Не може седми член за пазарния надзор да блокира цяло досие. Това означава да заличим седми член, означава, че държавите членки трябва да се разберат. Парламентът гласува повече от веднъж и е за Made in, включително Европейската комисия. И накрая, съжалявам, че толкова бързо говорих, но по много теми исках да говоря. За дискрими... дискриминацията на потребителите. Имаме различни цени, различно цена на единица труд, което как да ни направи конкурентоспособни? Не ни прави. Прави ни конкуренти един на друг вътре в Европейския съюз, а и няма конкуренция между нас и други континенти. А за това трябва да се преоцени също така наличието на така нареченото географско блокиране. Няма да навлизам в обяснения, Имате текста, колегите докладчици в сянка също го имат и аз с удоволствие ще ви слушам. Благодаря. Мелин Митси. Благодаря. Това е един от докладите, който е изключително важен, тъй като засяга всички фирми, а фирмите работят с гражданите. Има цялостно въздействие върху бизнеса. Функционирането на единния пазар иска интегриран подход към предизвикателствата на бъдещето. Затова стратегията на комисията може само да бъде приветствана. Напредъкът на интеграцията обаче не е нещо дадено. Финансовата криза засегна много зле множество фирми и растежа, което оказва въздействие върху гражданите. В много държави популизмът взема връх, те са против общия пазар и това е едно от предизвикателствата пред нас. Държавите членки не могат също така да контролират миграционната криза. Това заплашва шенгенския проект. А шенгенският проект е един от проектите, който спомага за единния пазар. Това създава опасна ситуация в Европа и може да доведе до разпадане на целия европейски проект. Единият пазар може да бъде основен катализатор за економически растеж и за укрепване на европейския проект и по-нататъчна интеграция – Чудесно е, че комисията започва стратегията с заглавието един по-дълбок и по-справедлив единен пазар. Много дълбоки думи. Трябва да кажа обаче, че съм малко разочарована от недостатъчната амбициозност и политическа воля за справедлив единен пазар. Тук трябва да се внимава. Предложенията на комисията свързват единния пазар само с економическите перспективи за да върнем надеждата и вярата в европейския проект. Имаме нужда от един пазар, който води не само до растеж, а до разкриване на работна места, закрила на потребителите и екологични и други механизми за защита. Необходими са фундаментални социални права, където правата на потребителите да бъдат интегрирани. Този задълбочен и по-справедлив пазар трябва да направи една силна економика, да разкрие работни места, да отвори възможности и да даде по-добър живот на гражданите. <clears throat> Нещо, което не виждам при законодателството за този пазар е прилагане. Държавите членки не прилагат законодателството по коректен начин. Липсата на хармонизация между държавите членки може да доведе до по-високи разходи и за потребителите, и за гражданите, и това трябва да бъде избягвано. Имаме необходимите инструменти, за да работи този пазар. Този пазар обаче не работи добре. Голямата част от бариерите могат да бъдат премахнати, ако напълно се приложи съществуващото законодателство и правото в сферата на конкуренцията. Така ще имаме еднакви условия за всички. Когато говорим за платформи и географско блокиране, Директивата за услугите и защита на потребителите е тази, която може да помогне. Имаме също така директива за нелоялните практики, за правата на потребителите, за електронната търговия. Това, което няма всъщност е подпомагане за държавите членки, които да транспонират и прилагат това законодателство. Стратегията на Европейската комисия в тази посока трябва да представи една обща визия за бъдеще, да надгради над актовете за единния пазар 1 и 2. Имаме нужда от ясни предложения с постоянен фокус за, върху по-добро прилагане на правилата и ясни графици. Ще работя с докладчика, за да направим един добър доклад. Благодаря. Благодаря, Дан Толтън. Благодаря, госпожо председател. Единият пазар е голямо постижение, много дълъг път изминахме, но не е достатъчно задълбочен. Когато го погледна, обикновено мисля за МСП. Често големите фирми имат достатъчно средства, за да се справят с пречките в търговията. Голямата част обаче от МСП се отказват преди да са започнали. Поздравявам докладчика за това, че се опитва да се съсредоточи точно върху това. За да имаме истински пазар, трябва да помогнем и на малките фирми, и на потребителите – Анализът на комисията показва, че има потенциал, който не е използван и то е над 1 трилион евро. Ето ви един економически стимул, който няма да струва нищо на потребителя и би трябвало да е стимул за държавите членки, които имат бюджетни проблеми. Радвам се, е, че и предложението SUP ще бъде предложено, не е добре да имаме 28 метода за регистрация, част от тях офлайн. Също не бива да се притесняваме от това, че някои от малките и средни предприятия не успяват и се провалят. Ако не се провалят, те няма да знаят нищо и за в бъдеще. След това паспортът за услуги, той е много важен, за да може да се прилагат уменията там, където те са нужни. Що се отнася до економиката на сътрудничеството? Много трябва да се внимава. Ако на европейско ниво работим, ще попречим, ако не въведем тези условия на разрастващите се малки предприятия. Има и правни проблеми, които са на местно ниво. Те могат да бъдат преодоляни, ако сме гъвкави. А след това съгласен съм напълно с докладчика. Няма смисъл от законодателство, ако то не се прилага. Комисията трябва да бъде много по-конструктивна, за да се справя с нарушенията на този пазар. По-бързо ще бъде, ако просто говоря с тях, а не започват процедури за нарушения. За просрочените плащания. Много е важен този проблем и е огромен проблем за МСП. Европейските институции също не плащат на време. Големи забавения има при плащане на дребни а, изпълнители. Това е проблем, който покрива тези сектори. За мен единният пазар трябва да бъде задълбочен. Става дума обаче и за конкуренция между държавите членки, за да може да се привличат и бизнеси, и инвестиции. Така че малко ме притеснява това предложение за една единна такса, що се отнася до електронната търговия. Много е опасно, когато Европейски съюз започне да налага такива такси Друг проблем тук е, ако погледнем отново електронната търговия, може да се окаже, че дискриминираме срещу оператори, които предлагат една услуга, едните онлайн, другите офлайн и с тази такса ние дискриминираме между тях. Много фирми работят и онлайн и офлайн, например Facebook и Google. Мислим за тях като онлайн бизнес, но бизнес моделът им се основава на реклама офлайн. Така че трябва да внимаваме, ако искаме да въвеждаме такива моменти. За географското блокиране винаги съм казвал, че приносимостта е ключът и се зарадвах много на предложението на Европейската комисия. Трябва да се внимава обаче, тъй като не искаме да уроним съществуващи бизнес модели. Приносимостта е изключително важна. Това бяха първите ми бележки. Очаквам да работим конструктивно от тук на сетне. Благодаря. Thank you very much, Благодаря. За Гуе Инес Зубер. Not here. Um, and for the Greens, it's... No, sorry, Aldi. Извинявайте, всъщност представителя на Алде. Има ли? Не. Добре, Джулия Редер тогава. Благодаря. Благодаря на докладчикът за това, че ни даде обзор за така първите съображения по текста. Очаквам с нетърпение проекто текста. В стратегията за единия пазар ние сме за обявената цел да се задълбочи и да стане по-справедлив единия пазар. Това определено са важни измерения на пазара особено за да бъде той прият е, от потребителите и хората да могат да видят какви са ползите от него. Да не остават с чувството, че само бизнеса и капитала може да се придвижва свободно. Същото се отнася и за хората и те имат полза от единия пазар. Дискриминацията на базата на местоживеене и националност е основен момент, с който трябва да се справим, включително и така нареченото географско блокиране, и то не е единствения проблем. Има случаи в момента, кога, и моменти, когато бизнес е, получа, е блокиран по чисто географски съображения, само защото не може да се справи с бюро, бюрократичните изисквания, примерно дейност онлайн, свързана с ДДС, после облагане и така нататък. Има, има много случаи на геоблокиране, единствено и само поради това, че една компания се опитва да навлезе в чужди пазари. В такъв смисъл стратегията за единния пазар иска да преодолее и е, проблемите в законодателството и в прилагането на законодателството по отношение на дискриминациите. Много се радвам, че пакетът за економиката се връща отново на дневния ред. Така наречената кръгова економика също започнахме да работим. Когато представи е, заместник председателя на комисията Тимърманс този е, пакет, ни очаквахме той да бъде по-амбициозен. Не сме видели достатъчно високо ниво на амбиции и ние в това отношение трябва да се произнесем. За економиката на споделянето трябва ясно да е, направим е, разграничения и в доклада за цифровия пазар, че не всички платформи, не всички типове е, бизнес модели е, са, могат да бъдат третирани по един и е, същи начин. Някои са по-пригодни за економика на споделянето, други не. И после има въздействие на пазара, което е определено предизвикателство за конкурентоспособността. Там става дума за резултат от много големи обеми дейност и за това трябва да се е, види по какъв начин може да се даде възможност лесно потребителя да превключва от един предоста... Е, предоставящ услуги на друг, е, за да се възползва от конкуренцията. Също трябва да огледаме какво се случва с компании, които работят в различни отрасли отделно – Необходимо е да има достатъчно информация за най-добри практики, е, за надзор на пазара и правилата за обществени поръчки. После е, реформата за авторските права и за патентите трябва да видим там какво се случва. Там има някои важни елементи във всички случаи така идеята да се следват парите е напълно разумна. Не е въпрос да преследваме хората в собствените им спални, но да видим къде професионално се извършват измами. В такъв смисъл нарушения и измами не са и едно и също нещо. Примерно генеричните лекарства може да нарушават правата на интелектуална собственост в една страна, но трябва да е ясно кой ги създава, дали те са фалшиви лекарства или всъщност просто нарушават определени права за дадена страна. Да видим и има ли заплаха за безопасността, здравето на потребителите. В някои случаи може би това се случва, но не е винаги, т.е. не може всичко да се третира по един и същи начин. После за посредниците много е важно да имат възможност на справедлив процес, включително с съответния правен режим. Парламента определено отхвърли преди няколко години идеята за патентиране на софтуер. Но по отношение на системата на патентите в Европа има някои моменти, които трябва да бъдат преразгледани, особено по отношение на софтуер. Процедурите за уведомяване, така наречения паспорт на услугите, според мен е изключително важно да направим така, че да не подкопаваме регулаторните, регулаторния капацитет на страните, където е, се предлагат тези услуги. Ние сме за това услугите да се движат свободно, но в края на краищата трябва да се спазва законодателството на страната, от което те излизат. Много е, дълго преговаряхме по директивата за услугите с принципа страна на происход и не трябва да започваме отново. За регламента за взаимно признаване отново трябва да направим така, че органите за надзор на пазара да могат да си вършат работата и да контролират дали продуктите отговарят на законовите изисквания. Това са някои от основните приоритети за моята група и смятам, че като цяло ще стигнем до един текст, който задълбочава единния пазар и го прави по-справедлив и за бизнеса, и за гражданите в Европа. Следващия оратор е господин Марко Зула, също докладчик в Сянка. И след това Милен Тросчински. Няма ли ги? След това ще дам думата на всеки, който поиска. Ако искате думата, дайте ми знак, моля. Данти. Okay. Lamberts. Анна Мария Maria uh, thank you very much. I share most of what uh, my... Благодаря, госпожа Корацбил. Аз подкрепям повечето от идеите на колегите и приветствам желанието на комисията да се разширява единия пазар. Голяма част от нашите съображения се включват в текста. Много е положително това, но също така е много отчаяващо, че има, има проблеми все още. Надявам се, че ние ще се обединим с комисията и ще искаме страните членки да си поемат отговорността за изпълнение на законодателството, защото ние трябва да отчетем колко струва не Европа. Говориме за облагане, все още не сме излезли от кризата, говориме за това, че е необходимо да има работни места и за гражданите, и за беженците, които приветстваме сега в Европа. В единия пазар трябва да отстраним фрагментирането, да отстраним границите и пречките, които е, спъват този пазар. Общо мога да кажа, че съм съгласна с предложението на комисията, но аз лично смятам, че трябва да бъдем много по-настойчиви. От години говорим за това, че мерките не са достатъчни. Трябва да се сложи акцент върху правоприлагането, по-добро прилагане, по-добро изпълнение на разпоредбите, борба с прекомерните изисквания Примерно не бива да се отежнява процедурата за нотификация в директивата за услугите, географското блокиране. Вчера комисията излезе с съобщение за преносимостта и геоблокирането. Това е много добре. Също приветствам политиката за нулева толерантност. Необходимо е действително да се промени менталитета в страните членки, като тук не става дума просто да се прави анализ, а да се прилагат смело процедурите за нарушения. И определено приветствам а, факта, че изискванията на нашата комисия бяха включени в е, текста. Приветствам и е, обръщането на внимание на, на пазара на дребно. Е, текста за местопребиваване мисля, че също трябва да се изчисти. Нека да видим какво се има предвид в общото съобщение на комисията. Надявам се, че там ще можем да подсилим нещата. За економиката на споделянето споделям мнението на колегата Далтън. Добре е, че комисията наблюдава този отрасъл. Той се развива много бързо. Но не бива да бързаме, да регулираме още сектора Просто много внимателно трябва да действаме преди да решим да правим нещо на европейско ниво. Искам известно пояснение за паспорта на услугите, за новия инструмент за наблюдение на пазара или пазарно разузнаване, какво точно се разбира под това. И накрая цифровия единен пазар, толкова много говорим за него, но добре е, че той се извежда като главен приоритет в съобщенията на комисията. Свободното придвижване на данни трябва да бъде толкова свободно, както всички други възможности за движение по наше време. И това е изключително важно за единия пазар. Парламента много често го поставя като въпрос на граждански свободи. А, регламента за защита на данни е в основата на целия единен цифров пазар и там трябва много бързо да се постигне правна сигурност. Надявам се, че бързо ще мине през тристранни срещи. Също така наречения Safe Harbor – този въпрос засяга всички компании в Европа. Там има просто правен вакуум. Съобщението на комисията от 6 ноември не е достатъчен, за да се справим с последиците от решението на съда върху европейската економика в това отношение. Също така трябва по-добре да оповестяваме какви са ползите от единния пазар. Реално за тази цел имаме много добри е, инструменти, включително дигитални, примерно Solvit и други. Но не е ясно доколко те са познати и на гражданите, и на бизнеса. Благодаря последно на е, госпожа Лара Коми за това, че започна работата по тази стратегия в парламент. Благодаря. Адам Шенфилд. Благодаря. За съжаление, в... така наближава зима и не сме нито много оптимистично настроени, по-скоро напротив. Документите, които виждаме, и те не ни вдъхват оптимизъм не се прави е, достатъчно и то по основни неща. за е, ефективната работа на вътрешния пазар. И, и вируса, който всъщност от който страда вътрешния пазар е прекомерното регулиране и протекционизъм твърде много режим на регулиране и все повече и повече изисквания се появяват във все по-големи подробности. Своего рода налагат се е, инструкции, директиви отгоре. Но пазара не може да работи така. това затруднява и големите, и малките предприятия. Освен всичко друго, ние трябва да се борим и с протекционизма от национално ниво. Всяка страна членка си има вина в това отношение. Някои са по-виновни от други. И този протекционизъм действа на е, две нива и официално, и неофициално. Има законодателни текстове, които спъват е, работата на чужди компании на, в е, националната държава, независимо, че тези чужди компании може да идват от Европейския съюз. И ако ние не се справиме с този тип е, регламентиране, с раздуването на законодателството, ако не се борим с държавния протекционизъм, няма да постигнем ефективност в е, единия пазар. Особено в економиката, която се бори с конкуренция на световно ниво края на кращата ние сме общност. Не сме съставени само от Германия, Франция, Полша или Литва отделно, но сме една общност. И цялата економика трябва да има достатъчно конкурентна сила, за да може да се противопоставя на други общности, като Штатите, Далечния изток, Мексико и други. Ако продължаваме само да спускаме директиви и на бизнеса и на гражданите, никога няма да успеем да се конкурираме с Китай, например. Това е, са проблеми, които трябва да решим. Що се отнася до паспорта на услугите, казах е, и в предходния заседание, че не съм много наясно каква е целта на тази идея. Като говорим за единен пазар, за какво ни е този паспорт на услугите? Щом се оказва, че имаме е, нужда от такъв паспорт, това означава, че нямаме единен пазар. Защото единен пазар означава една дружество, което е регистрирано в една страна членка, да може да работи в друга. Ако ще трябва да регулираме, да даваме сертификати, паспорти и документи и каквито и да било, това означава, че един пазар не, няма, той не действа. И ако правилно разбирам, тук някой каза, че е, този паспорт е, служи за това да се удостовери, че едни и същи е, законодателен режим действа и в страната по происход, и в страната, където се предлагат услугите, това означава, че ние просто не сме наясно за какво говорим. Защото тук става дума за конкуренция. Конкуренцията е изключително важна за економиката, така че е, в различните страни трябва да има различни условия и е, потребителите е, трябва да са тези, които да изберат как, кои от условията предпочитат да изберат. Качество, цени и решения на потреби... решението на потребителя, това са основните елементи на пазара, а не паспорти, инструкции и други подобни е, регулаторни мерки. Защото те всъщност убиват единия пазар. Е, това те и е, държавния протекционизъм. Срещу протекционизма, когато той е видим и официален, можеш да се бориш, но невидимия, неофициалният такъв е много по-опасен. Например, става дума за Франция, между другото когато има изискване една услуга, която се купува от друга страна, да бъде придружена с гаранции, че в страната по происход доставчика на услугите си е изпълнил данъчните задължения, коя нормална компания ще готова да поеме е, данъчните задължения на друга, от друга страна. Не може да се очаква едно дружество в една страна да е отговорно за това, че друго дружество в друга не си е, е спазило данъчните задължения. Това е най-сигурната гаранция да откажеш едно дружество да извършва бизнес с дружество от друга страни. Как точно може да се получи това? Но това не е казано официално, не е формулирано официално. И как можем да се борим срещу подобни унищожителни практики за бизнеса? Ето за такива пропуски трябва да говорим. Примерно регламента за минималното заплащане. Транспортните фирми трябва да се съобразяват с разпоредбите на други страни членки. И всяка страна членка, като си въведе своя режим, какво се получава? Благодаря ви. Имаме още петима, които искат да се изкажат. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз мога да кажа, че високо ценя тази нова стратегия за единния пазар. Напълно съм съгласна, че има положителни елементи, както и не толкова положителни елементи. Не искам да повтарям казаното от колегите. Взимам думата тук, защото искам да изразя своята подкрепа за Лара Коми, нашата докладчица. Изключително важно е наистина да се изпрати един ясен сигнал за да може да се каже, че най-накрая трябва да се направи нещо, така, щото този единен пазар да функционира. Може да може да се реализира. Разбира се, с всичко, което очакваме от край време, пазарния надзор и така нататък. Този пазар не може да функционира, докато не сме направили ясна законова рамка. В нашия доклад би трябвало ясно да подчертаем, че сега имаме нужда вече от това да завършим този пазар и да преодолеем тези препятствия, например, от гледна точка на наблюдението на пазара. Това означава също така, че трябва да бъдат одобрени нови правила. Това е изключително важно. Китоксия пухе. Колегата Яконсари. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика. Много е важна стратегията и наистина тя би довела до растеж и заетост, ако се изпълнят на практика направените предложения. Например, промяната в ДДС е много важна. Кога точно ще бъде направена? Тя е съществена за реформата. Както и докладчика отбелязва, новото при стратегията е тази економика на солидарността, на споделянето. В Финландия също се говори за промените на пазара на труда и трудовите отношения – Разбира се, това са и по-добри възможности за мигрантите при намирането на работа, но остават и големите въпроси. Искаме ли юбер економика? Как можем да я контролираме? свръхрегулирането може да убие економиката. От друга страна, не се ли регулира достатъчно, навлизаме в Дивия Запад. Къде е златната среда? Ние като че ли те първа правим първите стъпки, но най-важното е да има растеж. Нека благодарим на комисията за тази стратегия. Струва ми се, че най-важното е предложеното да се осъществи. Благодаря, Екаданте. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Я ще бъда кратък, тъй като много неща трябва да се обсъдят днес. Смятам, че докладът има много светлина и много сенки в него. Смятам, че в този момент е трудно да бъдем амбициозни. Също така смятам, че е задължително пък да бъдем амбициозни защото в положението, в което се намираме, задължително трябва да се опитаме малко да вдигнем нагоре поглед и нашите решения да са по-амбициозни. Смятам, че работата е извършена от колегата Ком и колегата Мици, като докладчик сянка нашата комисия, е един тласък, който може да даде подкрепа на Европейската комисия в такъв момент. Смятам, че не сме достатъчно амбициозни, що се отнася до единния пазар на стоките, опазването на конкурентоспособността на производствения ни сектор. Смятам, че единният пазар трябва да бъде в услуга на рестартирането на европейската економика и нейния производствен сектор. На една Европа, която произвежда стоки, качество, услуги, а не просто една търговска платформа. Смятам, че тази визия за Европа трябва да бъде в основата на единния пазар. Единният пазар е създаден за това не само да обменяме стоките, които произвеждаме, защото иначе нямаше да се занимаваме с тази тематика, защото има друга комисия, която се занимава с международна търговия. За това смятам, че трябва да бъдем малко по-амбициозни. Амбициозни. Имаме данни, които са цитирани в доклада, които са много тревожни и положителни, разбира се. 39% от БВП почива върху интелектуална собственост и сектори, които разчитат на интелектуалната собственост. Имаме доста фалшифицирани продукти, злоупотреба с марката Европа и с европейското ноу-хау. Трябва да държим на тези свои елементи, особено, що се отнася до пакета за надзора на пазара и седми член. Позицията на Европейската комисия е доста, бих казал, скромна, за да не използвам по-силна дума. Парламентът съвсем ясно, с голямо мнозинство, преди няколко месеца говореше за географските наименования на земеделските продукти. 600 гласа за в пленарната зала. Много положително становище и сега комисията иска допълнителни изследвания на въздействието. Какво е това? Просто нищо не иска да направи по този въпрос. Има и положителни елементи. Мисля, че подходът за системата на професиите е много интересен. Така че по тази тема ще дадем подкрепа на Европейската комисия, за да имаме един единен пазар, дори в сектора на професиите. И последната тема за тази економика на споделянето. Изключително важна е тази тема. През идните дни ще гласуваме по изменения за единния цифров пазар. Тази глава малко е засегната вече там и се надявам да се постигне добър компромис. Тази тема трябва да бъде решена с решителност и не свръхрегулация, а либерализация, която да дава възможност да има добра и справедлива конкуренция на пазара и между дружества, които работят в сходна сфера. Този подход трябва да даде тласък на новата економика, но не дава да създава нови пречки. Последният елемент е свързан с директивата за услугите – Много ще се работи по тази тема. Дружеделните държави имат различни подходи. Нека обаче ви разкажа за един случай. Моя регион направи търг за управление за 10 години на публичния местен транспорт. Всички автобуси в Тоскана бяха включени в един общ търг и спечели една френска фирма. Фирма, която управлява обществения транспорт в Париж градската част. Това предприятие получи 30, е получило 35 години а, възможност посредством обществена поръчка да се занимава с тази дейност. Не би трябвало да има злоупотреба, а, защото ето ви една фирма, която има гарантиран Париж, а от друга страна отива на други пазари, а ние не можем да стигнем до там, защото сме блокирани и не може да влезем на френския пазар. За това е нужно да се работи допълнително. Thank you. Uh, sorry, uh, Lucy Anderson first. Lucy Anderson. Наистина приветствам тази размяна на мнения между докладчика и колегите. Наистина Единият пазар е едно от най-големите ни постижения. И можем да сравним миналото от преди 15 години, за да направим сравнение с целите на Лисабон. Ние искахме една економика, основана на знанието, устойчив растеж, заето, социална сплотеност. Много от направените в доклада препоръки са изключително полезни. Казва се, че правата на труд трябва да бъдат защитени на целия европейски пазар. Освен това е необходимо да се гарантират равни условия и за малките и за големите в бизнеса. Важни са текстовете, които призовават към един по-справедлив единен пазар, но нека бъдем реалисти. Можем да упрекваме финансовата криза, макар че държавите членки също са до някъде виновни, тъй като не регулираха достатъчно добре. Ето защо се случи финансовата криза, но 25 милиона в Европейския съюз и остават безработни. И ние не можем да постигнем целта на Европа 2020 да освободим 20 милиона от бедността. Следователно трябват ни повече работни места, разумно регулиране, защита на добрите трудови договорености, защото те наистина водят до растеж и заетост. Ламбъртс van Несой. Voorzitter, dank u wel. Господин Ван Нистелрой, благодаря, госпожо председател. Искам да обърна внимание на усилията, вложени от Лара в този доклад. Освен това, е ясно, че ние имаме нужда от амбициозно законодателство, има и много инициативи, които дават възможности и на младите, и на зараждането на тази споделена економика. Има достатъчно знания и иновации. Точно върху това трябва да стъпим и е хубаво да видим, че и младите имат желание да го направят. При стартиращия бизнес, например, е хубаво да се види как се развиват инициативите. Много е показателно. Аз посетих компанията Финтек в Лондон, бил съм и на други места. Много често тези компании стартират, след това се оголемяват и почти винаги има някакъв международен елемент – Струва ми се, че има и такава инициатива. Startup Europe може би се наричаше. Но така или иначе, важно е да се работи именно на международното ниво при стартиращия бизнес, защото ние можем да предложим голяма подкрепа Погледнете какво правят другите държави. Германците имат бизнес инкубаторите в САЩ. Също има инициативи. Тук има бизнес инкубатори. Но когато този бизнес се развие, обикновенно се премества в Силиконовата долина и това е жалко. Трябва да подкрепаме стартиращия бизнес, защото индустрията се променя Главолобно бързо, а ние искаме да дадем възможности на хората. Разбира се, че предприемачите търсят успеха, те са амбициозни, нека им помогнем. Имаме нужда от такива инициативи. Добре е да се работи и с селските райони, бизнес парковете, Нашите инициативи могат да работят както в Лондон, така и в Румъния. Бизнес-инкубаторите, например, са много важни, защото те дават възможност на младежите да навлязат на пазара на труда. И не винаги могат да разчитат на друга мрежа за подкрепа. Благодаря, господин Нилсен. Много ви благодаря. Всъщност аз нямах намерение да се намесвам в дебата, но ми се прииска да отбележа няколко идеи. Свободният пазар не може да се развива без правила. Необходими са ни точни правила, защото в противен случай този свободен пазар ще стане напълно хаотичен. Споменахте транспорта. Например, струва ми се, че в момента в този отрасъл тече социален дъмпинг. Синдикатите отдавна предупреждават за това. Но не мисля, че ще ни помогнат повече законодателни норми. По-скоро трябва да изясним с какво разполагаме и как точно да го изпълняваме. Има ги нормите, които би трябвало да се изпълняват от индустрията, но въпреки това има всякакви дружества на принципа на почтенската котия, някои от тях в Румъния. Всичко това трябва да се преустанови, да се изпълняват правилата. Да, необходим е баланс – и също така опростяване, както и добър контрол, но няма нужда от някакъв внушителен обем законодателни норми. Просто нормите трябва да се изпълняват еднакво навсякъде, независимо дали пазаруваш магазина или по интернет. Благодаря. Аз също искам да кажа няколко думи. Стратегията обсъжда законодателните и незаконодателните мерки, които биха били от полза. Хубаво е, че се обръща внимание и на незаконодателната област. Например, в раздел 4.1 се говори за инструментите за съответствие, едината точка за контакт комисията може да обърне по-голямо внимание на тези елементи. Има и други нива на подаване на информация. В частта за уведомлението се казва, че голям брой от държавите членки би трябвало да разработят по-добри механизми за уведомяване. Паспорта за услуги Джулия отбеляза нещо много важно – за страната по происход. Необходимо е да се знае какви услуги се предоставят, но аз пък си задавам въпроса как този паспорт за услугите може да се съчетае с професионалната карта и какво ще бъде прилагането при тази карта как ще се отрази на отношенията държава по происход, държава домакин и на трудовите отношения. Колкото повече говорим за доклада, толкова повече ми се струва, че трябва да проведем специално заседание за модернизиращите и модерните стандарти. Кой Налага тези стандарти? Производителя или потребителя? По надзора на пазара наистина има какво да се подобри. Най-малкото като минимални стандарти за комисията това е особено важно. Имаме нужда от един добър пазарен надзор по обществените поръчки 3.2. Ще кажа, че наистина е добре да се обменят добрите практики, например това, което се извършва при търговските поръчки. Нещо, което обсъждахме в комисията, можем да го насърчим по патентите. Иска ми се тази тема да се огледа по-добре, но има проблеми, свързани с достъпа на малките дружества до патентните технологии. Би трябвало да няма дискриминация и малките компании, особено в техническите отрасли, да не са изправени пред такива бариери. Добре е да дадете някои насоки, например какво може да се направи при процедурата РЕФИТ. Много ви благодаря. Благодаря на докладчика наистина и сега се обръщам към доктор Яна Кирстен от комисията. Вие ли ще говорите или някой друг? Добре, господин Камински. Благодаря ви. Благодаря на докладчика за това, че задава правилния контекст. Благодарим и за направените коментари. За нас това беше много интересно. Всъщност структурирахме стратегията възоснова на потребителските иновации и предоставянето на услуги. Всъщност, вие засегнахте някои от най-съществените въпроси много добре. Потребителите – ние искаме те да се доверяват на единия пазар, да упражняват своите свободи съгласно договорите. Вие споменахте и някои от инициативите, насочени към справедливото третиране. Какво имаме предвид? Имаме предвид да не се предлагат различни цени, само възоснова на това къде живееш. Искаме също така да имаме първата система – за предоставяне на услуги чрез економиката на солидарността. Това също е свързано с равното третиране. Искаме да има конкуренция и при продуктовия пазар. Справедливото третиране следователно е много важно. Вие сама го споменахте. Добре е да има и по лесен достъп на малките и средни предприятия до защитеното от интелектуалната собственост. Така че за нас потребителите и справедливостта са много важни при стратегията. На второ място вие говорихте за стартиращия бизнес и неговото оголемяване трансгранично. Нещо, което е много важно за нас, но също така възниква въпроса как се развива стартиращия бизнес. Това е свързано и с плана за данъчното облагане, нещо, което ще предоставим 2016 година. Има въпроси с неплатежоспособността, програмата Косме и ДДС. На трето място Ние ще предоставим законодателни норми за налагането на изпълнението на нормите единствено ако установим несъответствия. Ще разгледаме системата при стоките и ще видим как можем да я приложим при услугите. Така или иначе, в веригата на доставки, стоките и услугите непрекъснато се смесват. Но това е основното потребители, иновации и резултати. След това при солидарната економика някои казаха, че това е местен въпрос, но не е само местен въпрос, защото ако някой живее в Мадрид, използва Юбер, но след това пристига в Прага и не може да използва Юбер, това вече не е само местен проблем. Трябва да се помисли и за отражението върху заетостта, но трябва да видим какво е това нетно отражение. Да, сигурно от една страна заетостта се увеличава, но от друга страна се променят традиционните модели на заетост. Искаме да видим и доколко технологията повдига нови въпроси, свързани с отговорността. Но това е нещо, по което работим за целия отрасъл. Свръхрегулирането в този случай е ясно, че колкото повече се развива взаимното признаване, толкова по-добре върви и хармонизацията на нормите между държавите членки. И не е необходимо при продуктите и услугите това да е свързано с навлизане в големи технически подробности и твърде технически регламенти от вида, който описахте. Паспорта за услуги тук наистина разчитаме на вашата помощ, за да можем да калибрираме паспорта, да видим какъв набор от услуги да се включат и доколко може да се извърши дерегулиране, как това се обвързва с паспортната карта, професионалната карта, извинете. Ние е необходимо да проведем по-нататъчен дебат с вас по тези въпроси. И, както винаги казвам в началото и края, ние няма да преработваме директивата за услугите. Нищо в настоящето предложение не изисква да го направим. Много ви благодаря. Вие желаете да кажете няколко думи, може би. Те, тути. Много набързо. Благодаря на всички за този момент на становище. Беше много конструктивен. Благодаря и за подкрепата, която ми оказахте. Европейският парламент и по-специално нашата комисия може да направи това, което смята да направи. Не трябва да си мислим, че някой. пред предпочитат по-мека, меко предложение или казват прекалено е меко предложението на комисията, ми хайде да го втвърдим. Това са добри предложения, не са популистски предложения. Могат да бъдат реализирани и да функционират. За мен е изключително важно потребителите да присъстват на всякъде в случая на изслушването. Това е един нов фокус, който ще използваме, защото и предприемачите са потребители. Оказват се в затворен цикъл. И накрая паспорта на услугите. Търсим хармонизация, за да имаме общи правила. Аз се съсредоточавам върху това. Базовите правила трябва да бъдат еднакви за всички и след това да спечели по-добрия. Тогава вече влиза конкуренцията, заслугите е, и така нататък. Благодаря. Дадах ви графика. Благодаря за сътрудничеството. Thank you. Um, so we're going to move on to the next... Благодаря. Следващата точка от дневния ред. Just, just the deadline... Нека ви припомня, че е крайният срок за изменения. Не. Обсъждане на доклада 25 януари, 25 февруари, изменения, изслушване на 22-23 февруари. Време за законодателен контрол три теми, поправя се председателката. Първо доклад на комисията относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове относно строителните продукти. След това регистрация на моторни превозни средства в Европейския съюз и след това дела за нарушение в единия пазар. Давам думата на Фулвия Рафаели от Европейската комисия, който ще говори за регламента за строителните продукти. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички депутати. Радвам се, че мога да бъда сред вас, да ви представя доклада на Европейската комисия за делегираните правомощия, свързани с строителните материали. В доклада говорим за това, че тези правомощия се упражняват вътре в мандата, който ни е предоставен и по три основни причини най-вече. Първо, девет делегирани акта, които се прилагат днес, са свързани с сфери, посочени в 60 ти член от регламента – Това са потребности, идентифицирани от заинтересовани страни и те спазват принципите на пропорционалността и субсидиарността. На второ място, когато подготвяхме делегираните актове, ние като Европейска комисия работихме прозрачно, съгласувахме се с национални консултанти, заинтересовани страни. Европейският парламент също бе информиран за нашата дейност – и бе канен многократно да участва. На трето място, по време на периода за възражение, не получихме никакви възражения, нито от Европейския парламент, нито от съвета. Това обаче не означава, че не се обръща внимание на тези делегирани актове от съзаконодателята. Напротив, ние получаваме постоянно заявки, въпроси за допълнителна информация по техническите аспекти на тези актове. Европейската комисия е готова да продължи диалога и да отговори на тези потребности. Каквито и да са действията. Докладът признава факта, че имаме нужда от тези делегирани правомощия. Те ще са ни необходими в бъдеще, за да можем да следваме бързия технически прогрес и строителната индустрия. Има такава нужда от нови делегирани актове, свързани с въпросите по член 60. Имаме искания от страна на заинтересовани страна, има нови развития, свързани с строителни продукти, поради които това е необходимо. Тези актове все още трябва да премахнат евентуалните ограничения за пласмента на строителните материали и да облегчат административната и економическа тежест за този сектор от индустрията. На това основание, след първите пет години прилагане, Европейската комисия смята, че е задължително тези правомощи да останат наши в бъдеще. Също искам да се възползвам от тази възможност да потвърдя, че Европейската комисия работи по доклад за прилагането на регламента за строителните материали. Този доклад трябва да излезе през април до година. С законодателя ще може да го разглежда, за да има добро прилагане на този правен текст, който е много важен. Докладчикът за този... за това досие не е тук, за съжаление. Някой ще каже ли нещо от нейно име? No. Не? Един въпрос, който бе зададен от наши членове, е свързан с аварийната и ог... безопасност и безопасност. Пожарната, извинете, безопасност. Отделен въпрос ли е това или той е включен тук? This is a rather, uh, different and separate issue. Това е отделен въпрос, по който работим и разглеждаме но той не е сърцевината на проблема тук. Okay. So Добре, значи не е част от този делегиран акт, но ще бъде част от други делегирани актове, така ли? Добре. It could be the case, yes. Да, би могло да се каже. Um, the next issue is on... Следващия въпрос е свързан с регистрирането на моторни превозни средства. And I understand Йохана. Някой друг трябва ли да говори по този въпрос? So I understand Barbara Барбара е тук, доколкото разбирам. Барбара, ще ни кажете ли няколко думи? Situation. За това какво се случва с регистрирането на МПС. Thank you, Chair. And... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че включихте тази точка в дневния ред. Както знаете, Европейската комисия придава голяма значимост на това предложение. Целта е да се премахнат пречките пред гражданите, когато използват МПС, регистрирано в друга държава членка. Това е едно от 20-те, една от 20-те пречки във вътрешния пазар. Комисията прие предложение на 4 април 12 година. От тогава текат преговори. Основният нерешен проблем си остава мястото, където е регистрирано МПС-то, член 3. Има напредък. В последните заседания на работната група на съвета стана ясно, че сега всички държави членки са убедени, че член 3 трябва да остане част от предложението но има дискусия около текста на член 3. Обсъжда се компромис и основният критерий би трябвало да бъде къде живее лицето, което регистрира автомобила. Това би трябвало да бъде основната причина за прехвърляне на регистрацията. Става очевидно обаче, че трябва да има и гъвкавост. Ще е необходими критерии за дерогация. Този критерий ще се основава на принципа на ползването на МПС-то. Все още обсъждаме текст, който ще бъде приемлив за всички държави членки. Определени държави членки казаха, че имат проблеми с прилагането. Ние в Европейската комисия сме готови да помогнем за постигането на компромис. Стига, разбира се, този компромис да отговаря на европейското законодателство и юриспруденцията на Съда на Европейските общности, както и е, до това доколко лесно може да се приложи от държавите членки. Както казах, дискусиите са конструктивни на този етап. През януари ще има заседание на работната група в съвета, като се надяваме това да доведе до дискусия в Корепер и рестартиране на преговорите с парламента. Благодаря. Thank you. И аз благодаря. Дита, имаш въпрос? Докладчикът и след това Мария Грапини. Thank you, chair. Uh... Благодаря. Този проблем не е нов. Бе е идентифициран преди много години. И е нетарифна бариера за нашите граждани. Радвам се, че комисията ни даде информация за това какво случва в съвета Комисията наистина работи усилено по това досие. От 2012 година, когато предложиха нов регламент. Винаги се радвам, когато комисията е тук, но ако искаме някой да е тук днес, то това трябва да е представител на съвета. Да, има известен напредък в работата на съвета, но мисля, че по-бързо можем да се придвижим напред, отколкото се движим. Сега не мисля, че различията са толкова големи, че да не може да се стигне до общо споразумение между съзаконодателите. Европейският парламент и Европейската комисия са готови да отговорят на един от големите проблеми пред нашите граждани, но съветът явно няма желание да направи същото. Имайки предвид добрата воля, която бе показана от бъдещото нидерландско председателство, мога само да се надявам нашите граждани да получат този подарък до година. Мария. Мария. Mulțumesc foarte mult. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere, dar a fost... Благодаря, госпожо председател. Първо, съжалявам, че се забавих, е, тъй като трябваше да участваме и в други дебати. Що се отнася по темата, която обсъждаме, имаше едно писмо, кое, което бе изпратено от евродепутатите през април 2014. Не знам изобщо дали сме получили конкретен отговор на това писмо. Комисията казва, има напредък добре, но Съда за човешките права също се произнесе за това, че и в Белгия, и в други страни, като че ли законодателството се прилага много различно. Значи, ако съпруга ми дойде да ме посети от Румъния тук в Белгия с автомобил, трябва ли да се регистрира веднага и рискува ли да му вземат колата? Съвсем, съвсем конкретни неща, свързани с реалното действие на единия пазар. Ето, сблъскваме се с едно много сериозно препятствие. Може ли да отговори комисията? Thank you. So благодаря. Аз също искам да видя напредък по тази тема. Един проблем, който бе повдигнат пред мен многократно, е проблема свързан с наемането на автомобили и шофирането през граница, което е много скъпо в сравнение с тази услуга в САЩ. Разбирам от фирмите, че ако регистрацията е по-лесна, ще е по-лесно и за тях да могат да предвижват повече автомобили а, на юг, когато лятото те там са необходими, а след това зимата да ги преместят на север, където а, те ще са необходими пък през зимата. Това ще понижи цените и за потребителите. А, това не допринася и за въпросите за сигурността. Ужасяващите атентати в а, Париж Включваха и такъв случай на наета кола в Белгия, която бе закарана в Париж. Ако може да се шофира по-лесно през граница, аз бих искала да съм абсолютно сигурна, 100%, че информацията, в която разполагаме кой е в автомобила, дали е физическо лице или нещо друго, е адекватна. И службите за сигурност би трябвало да могат да разберат веднага подобно на скоростта, с която го разбират в една отделна държава членка, кой управлява колата, кой е НЕЛ и кой е нейният собственик. Според мен проблемите, свързани с сигурността, трябва да бъдат разрешени. Знам, че теоретически погледнато а, такива системи съществуват, но на практика дали наистина съществуват. Иска ли комисията да коментира показаното? Благодаря. Мисля, че имаме предвид тези цели. Правна сигурност за гражданите. Това ще улесни живота и на професионалистите. И това, което излезе като текст, не бива по никакъв начин да премахва възможността държавите членки да налагат правила за път, движение по пътищата. За това един проект, който е изключително силен и приемлив за всички, се оказа много трудна задача. Трябва да кажа обаче, че тези цели са пред нас и са наши цели също. Thank you. There's a significant difference in my view between според мен има голяма разлика между това да имаш цел и да гарантирате пред нас, че тази е, цел е постигната. Може би обаче е по-добре да преминем към следващата точка в дневния ред. So thank you again to Kirsten. Благодаря на Кърстин от дирекцията на комисията за единния пазар и прилагането на регламента за единния пазар в Генерална дирекция ГРО. Ще говорите за нас, за случаи на нарушения. И имаме презентация. това е дискусия след обмен на становища с Европейската комисия за случаите на нарушения и този първи обмен бе през октомври миналата година. Основният фокус беше да научим нещо за сектори, където има най-често такива нарушения, какви са видовете нарушения, колко време отнема приключването на всеки един от тези казуси и какви полки могат да се извлекат. Това трябва да се разглежда като част от една по-широка дискусия за стратегията за единния пазар. Имахме тази сутрин обмен на становища по този въпрос. Част от депутатите трябваше да си тръгнат, тъй като се гласува в други комисии тази сутрин, но това не означава, че те не следят това заседание или няма да го изслушат по-късно. По имейл ще изпратим този доклад на всички членове на нашата комисия, както и на заместниците по-късно. Въпросът, е, който аз винаги си задавам, е свързан с прилагането на тези процедури по нарушение, как можем да помогнем, така щото да хвърлим светлина върху тях и да разрешим проблемите. Давам думата на Кърстин Йорна за презентацията. Благодаря. Thank you, chair. And... Благодаря, госпожо председател когато последно бях тук, нямаше стратегия за единния пазар. Сега такава е приета и е, да я направим такава, че да работи, е, това е основният момент в самата стратегия. Сега ще ви покажа един слайд, ако работи техниката. А именно цикъла за спазване на законодателството.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 Ако може малко лампите в залата да бъдат изключени, защото подозирам, че не се вижда достатъчно добре. Hello. Who's I'm just saying again, please can we turn the lights down so that we can see the отново председателката моли да, бъдат намале, да бъде намалено осветлението. Dip the lights. I know that that means that the TV cameras won't be able to look at our faces, but the information is just... Е, телевизията няма да може да ни снима отблизо, но е, по-добре да виждаме на екраните. just talk. I'll walk you through. Hmm. I'll walk you through. Аз е, ще ви обясня тогава какво е, се вижда на екрана. Това е цикъла. Започва се с предложение на комисията, то се приема от е, европейския законодател и тогава започват проблемите. Защото министрите се връщат в столицата и като че ли забравят какво са направили, по какво са се споразумяли. Та, първото е как може да се направи че, така, че европейските директиви да влязат в законодателството на страните членки. Е, вече се има е, така напредък в това колко бързо се транспонира законодателството, но проблема е в качеството на това транспониране. Защото законовия режим не винаги покрива всичко или е, включва прекалено много неща, допълнителни. Така наричаме го позлатяването на разпоредбите. И ние получаваме много документи и никак е, не сме склонни да минем през всички от тях, просто защото са огромно количество. Та, да. Първият цел е да може да се анализират данните, да се използват инструменти и иновативни такива за анализ на данните. Сега именно изграждаме такъв инструмент, който да дава възможност в рамките на една седмица да се проверява дали е, страните членки, които ни изпращат сведения за законодателството, дали това законодателство покрива всичко и дали не включва и допълнителни разпоредби свръх това, което е необходимо да бъде вкарано в законодателния режим. Дали нещо не достига или нещо е в повече. Тогава можем да влезем в връзка с страните членки много по-бързо, отколкото когато някой оператор, когато се е сблъска с проблем, ни алармира. После, когато вече влезе в националното законодателство, е, съответните текстове трябва да се е, прилагат от е, операторите, от бизнеса и от публичните власти също така. И всъщност и от едната и от другата страна има пропуски. Бизнеса или гражданите могат да кажат, ами аз не знаех, че можех да използвам подобни възможности, просто защото те не са наясно с националното законодателство. Примерно, току-що създадени компании, които разработват нови услуги, те не са толкова наясно как да намерят кои клаузи се отнасят до тях. После, властите на страните членки които е, трябва да упражняват е, надзор над пазара и да прилагат е, правата. Също така откриваме, че то не е за тях приоритетно да финансират подобни институции за надзор на пазара. Също така тези институции не са и достатъчно добре свързани помежду си. За момента не съществуват достатъчно добри проекти, продукти, извинете, които да дадат възможност да подадат информация достатъчно бързо в други страни за, примерно, това, че даден продукт не отговаря на изискванията, е изведен на пазара в една страна. Тук е, също е, стратегията има слага акцент върху подобряване на надзора на пазара. Значи да има връзка между съответните органи, да имат правомощията и да имат възможности да извадят неотговарящи на изискванията продукти е, от, е, от пазара. Много голяма част от тези продукти идват от трети страни економическите оператори, които действат на пазара, не винаги са наясно с тези възможности. Затова ние трябва много повече да работим, за да разясним какви са правата и какви са правилата, които трябва да бъдат спазвани в това отношение. Особено имаме за цел да направим единен дигитален портал, където да се намира информация – а, дружествата да намират информация, но не само да я намират, но и да могат да получат помощ при тълкуване на разпоредбите. Имаме също пунктове за един контакт, свързани с продукти, също идеята за това да се свързват мрежи на потребители. После вече се стига до момента, когато се започва с процедурите по нарушение т.е. дела за правоприлагане. Когато има половин милион, 500 милиона потребители, трябва много внимателно да се мисли как се налагат правилата и как се обръщаме към най-важните целеви групи. Тук на екрана виждате тенденциите. От 2008 започна пилотната фаза за административно сътрудничество между страните членки и тогава 45% вече са намаляли съдебните дела. 2700 са в момента, когато а в предходни години бяха много повече. Просто е, има възможност да се търсят решения посредством дискусии на проблема. И когато говорим за интелигентно прилагане на законодателния режим, трябва да използваме процедурата за нарушения, за да е, е по-ефективно законодателството и за да работи по-добре вътрешния пазар. Тук е, особено е, видяхме примери добри с директивата за услугите пакета за процедури е, по е, нарушения за предоставящите услуги. Също така е, търсиме и да видим кои разпоредби са излишни, примерно в идеята на взаимното признаване на разрешителни. Също търсиме отваряне на вътрешните пазари за публични поръчки. Смяната на имена а, с компании. Примерно сега има процедура за срещу 6 страни за не спазване на член 15 от директивата за услугите. Там се формулират определени изисквания и Въпросът е да се прецени дали съответния регулаторен режим е пропорционален. Страните членги е, трябва да докажат това. Става дума за пакет от законодателни предложения, прият миналата, през юни миналата година. Тук е, ви показваме обоснованите становища. Тук Става дума за административно сътрудничество, където да се установи дали съответната страна членка всъщност е, има нарушение. В тези случаи ние се обръщаме към страната членка и казваме, ние ще ви справим пред съда, защото смятаме, че тук има проблем. В момента 214 подебни случаи има на такива обосновани становища. Разбити са тук по сектор и по страни. В предходния слайд бяха разбити само по отрасли. Опитваме се е, да са по-целенасочени е, процедурите по нарушение. Примерно за околна среда имаме 16 дела за нарушаване на директивата за качеството на въздуха. Ето тук е по сектор са разбити делата. Околна среда, транспорт, данъци и така нататък. Най-отгоре. Отгоре надолу. Светло-синьото е делата, които са отишли в съда, а тъмно-синьото – обоснованите становища. 12 случаи имаме дела за управляване на отпадъци. 10 случая за транспорта и съответно свидетелства за правоуправление. И предходната ви тема, е регистрирането на МПС, имахме 20 случая срещу страните членки за, и в различни етапи на процедурата за нарушение. Надяваме се новото законодателство да ни, да ни даде възможност да решим проблема. Тук това е една област, където системно има проблеми. В правосъдието има 7 случаи за прилагане на директивата за правата на гражданите и техните семейства да се придвижват свободно. Тук следващия слайд ви дава разбивка по страни мисля, че нещата са види от само себе си. Огромна разлика има между страните членки. Но също така става ясно, че няма разлики между някои видове страни. Сега Искам да ви обърна внимание на друг е, важен инструмент, с който разполагаме за по-добро е, правоприлагане. Това е процедурата по уведомяване. Страните членки трябва да уведомят за всички проекто е, закони, технически такива, преди те да могат да, да минат през националния парламент три месеца имат страните членки и комисията да излязат с коментари, за да може съответната, съответното законодателство да бъде прието. Ние го наричаме предсъдебен етап, просто вид превенция, а не лечение, за да не се приемат разпоредби, които после ще бъдат проблематични тази процедура всъщност бе родена по предложение на вашия парламент. Нека да кажа колко е важен а, този инструмент. 700 уведомления получаваме от страните членки годишно, значи 700 проекто законови текста. Също така комисията изпраща около 70 подробни становища. Това е своего рода жълт картон. Когато изпратите това, казвате, ако го направите, ще бъдете в нарушение. И също така формулираме 160 становища, в които казваме погледнете пак, коригирайте. Около 70 жълти картона, така да се каже, вдигаме на страните членки и операторите могат да разполагат с цялата информация на един уебсайт, нарича се 300, около 1000 посещения, около 100 000 посещения има този уебсайт на месец. Огромен интерес има. Бизнесът е част от проекта, защото се знае, че ако може да се преодолеят проблемите на този етап, тогава те просто няма да се появят в законодателството. Европейския съд много ни помага. Ако страна членка по решение на съда, той се е произнася, че ако страна членка не е изпратила уведомление там, където е трябвало да изпрати, съответно приятният закон не може да бъде прилаган. Това е много сериозно решения и е, работещите в е, съдебната система все повече отчитат е, този факт. Как можем да работим заедно, за да подобрим прилагането на закон, законите? Първо, трябва да има достатъчно навременно транспониране, защото ако Брюксел се приеме заедно, той не се появи в страните членки, ефектът от него е нулев. За това е необходимо и вие можете да обясните добре колко е важно пред националните парламенти на време да се транспонира законодателството. 140 са директивите, мисля, които ще трябва да бъдат транспонирани по време на вашия мандат в парламента. Така че вие можете да ни помогнете, като се обърнете към страните, които познавате най-добре. После културата на спазване на законодателството. Това е основната идея на пакета за вътрешния пазар. Ние излязохме с списък с информациите за пресата, които, когато, които комисията подава всеки път, когато има процедура за нарушение. Значи 140 случая има много, много информация за тях, за тези случаи за нарушения, които казах аз. Така че всяка информация, която вие също разпространявате, е добре дошла. Можете да се ползвате от нашата, нашия сайт. Комисията се произнася по нарушения всеки месец, с изключение на януари, и излиза с един списък. Този списък ви дава общ поглед върху на нарушенията. После, уведомяването за проекто закони. Много е различна практиката в страните членки. Някои ни уведомяват много, други не ни уведомяват въобще. Само коментират. И е, сега се опитваме да разберем колко е, проекто законодателни предложения не са стигнали до нас като уведомления. Но е, в някои страни членки процесът работи много интензивно, в е, друг не получава изобщо внимание, въпреки че тя има своята стойност за страните членки. Защото когато една компания иска да изнася в Европейския съюз, но не може да го направи, защото когато в неговата страна има разпоредби, които по силата на европейско законодателство могат да бъдат премахнати, много е полезно те да могат да консултират съответното законодателство още достатъчно рано и да е, искат прилагането му. В такъв смисъл е, предварителното уведомление е много важен инструмент. Та комисията се опитва посредством тези инструменти да направи така, че вътрешния пазар да работи достатъчно ефективно. Люси Андерсън, моля. Very much. Много ви благодаря. Много полезно представяне. Имам няколко въпроса. Първо ме интересува как точно правите категоризирането на тези случаи при цялостния доклад за изпълнението. Като че ли става дума за половината от цялата бройка, как решавате дали даден случай е случай на вътрешния пазар или не? На второ място, в областите, където има особено висок брой нарушения, например околната среда или транспорта, както вие посочихте, какво виждаме? Примерно при околната среда проблемът е отдавнашен, неведнъж е разглеждан в парламента и от Комисията по правни въпроси. Правото на добра околна среда е едно от основните човешки права. Следователно, поради особената важност всички ние имаме своята компетентност по въпроса, но би било добре по-конкретно нашата комисия да го разгледа. Парламентът говори за правния инструмент по член 298 на договора и необходимостта от конкретен регламент за сериозните нарушения. Не знам от гледна точка на вътрешния пазар дали искате да направите коментар или може би колегите ще го направят. Госпожа Грапини, благодаря ви. Много интересно представене. Вие сте напълно прави. Всички ние в собствените си държави трябва да уведомяваме за тези инициативи. Вярно е, че самите власти трябва да направят повече за навременното изпълнение и влизане в сила на директивата. Не може да се чака до последния момент. Но искам да отбележа и още нещо. Надзора на вътрешния пазар – не може да се каже, че върви много добре. Твърде голям брой пречки има. Има и проблеми с обществените поръчки. Румъния е изпратила уведомление за това. Когато се блокира инвестиционен проект, например, се правят контестации след края на тръжната процедура. И всичко това единствено удължава цялата процедура. Аз самата съм била член на правителството в миналото. Помня, че бях предложила тогава тези, които правят злонамерени контестации, да бъдат наказвани. Но комисията се противопостави на тази инициатива. Въпреки това, искам да ви кажа, че в момента обществените поръчки са пълна катастрофа за малките и средни предприятия. Няма никакви гаранции, няма възможности за МСП да се изправят срещу тези, които всъщност си играят с механизма на обществените поръчки и много добре знаят как да го използват в свой интерес. Вашето представене всъщност доказва, че колкото по-развита е държавата членка, ако говорим за БВП и други економически показатели, толкова по-дисциплинирана е тя на вътрешния пазар. Много ви благодаря. Кърстен, благодаря, че ни изпратихте информацията. За жалост, тя стигна до нас едва вчера, така че много от нас нямаха възможност да се запознаят в подробности. Може би пак ще трябва да обсъдим темата. Това е особено необходимо, защото виждаме, че има и някои дела от ключово значение – Добре е да ги обсъдим, за да видим ние как можем да помогнем и как да насочим вниманието към нарушенията, да допринесем за предприемането на действия и по-доброто разбиране на конкретните случаи. Както и Софи каза, може би е добре да обърнете внимание на по-важните от тях. Разбирам, че до някъде е деликатна тема как ще ги подберете и по какви критерии, но така или иначе това е информация в общественото пространство, която ще помогне и на нас да разработваме по-добри политики. Например, забелязах, проблем в Гърция, за който вие говорихте, свързан с директивата за строителните материали. Имаше друг проблем във Франция и Холандия и директивата за енергийна ефективност. Но ние би трябвало да можем да разберем кои от тези норми имат по-голямо въздействие за с кои да се заемем, дали има някои, на които веднага трябва да обърнем внимание. При всички тристранни разговори забелязвам, че едва накрая се говори за крайния срок за транспониране – е, винаги държавите членки определят някаква дата, парламента казва не, не искаме по-бързо, след това съвета казва не, ние имаме нужда от повече време, за да го направим както трябва. Да, като че ли се случва да се прибързва, не всички държави имат еднакъв капацитет. Как можем да сме сигурни, че се работи балансирано и че съгласуваното днес законодателство законодателство няма да чака 3-4 години преди влизането в сила. Всъщност ние говорихме и през понеделник. В понеделник, че през 2008 година още нашата комисия беше настояла за предложение за деактивираните оръжия, но нищо не се направи чак до сега. Видяхме до какви трагични убийства доведе това бездействие. Така че би било много добре да разпространим по електронната поща ни от вас пакет и държавите членки също да вземат своето отношение, а аз ще говоря с различните групи, представени в комисията и ще видим как да успеем да подберем, може би, най-важните примерни случаи. Освен това, партньорската проверка също би била много важна. Благодаря ви. Желаете ли отново думата? Благодаря. Този цикъл, който ви показах, всъщност е един интелигентен инструмент за информиране, но разбира се, ние трябва да се водим от реално постигнатото. Това, което се прави в 28-те държави членки – има какво да научим от случаите на нарушения. Виждаме и какво трябва да се подобри, например регистрирането на превозните средства. Това имаме предвид, като говорим за съответствие и интелигентно изпълнение, като обратната информация постъпва в законотворческия процес. Много бихме се радвали ако можем да работим заедно. Изпълнението и налагането на изпълнението е друг въпрос. От една страна наистина може да се търси начин за налагане на изпълнението, но от друга страна ние целим съответствие. Разбира се, Аз винаги съм готова да откликна, ако желаете да разговаряме. Ние се опитваме да направим една карта на съдебната практика и да видим къде се струпват проблемите. В някои случаи може да става дума за няколко различни законодателни акта и определен несъвършен механизъм, например при предложението за пазарен надзор. Ние се опитваме да направим връзка между различни законодателни актове и надзора на пазара. Понякога това е трудно, използват се различни инструменти. Има 500 пазарни органи за пазарен надзор в Европейския съюз. Ако искаме те да получат повече правомощи и да работят заедно, ние трябва да ги улесним. Затова и този цикъл на съответствието ми се струва важен. Той не бива да се забравя. Тук има огромен потенциал за съвместна работа. Искам да кажа няколко думи и по обществените поръчки, средствата за правна защита и блокирането на инвестициите. Всъщност едно от нашите предложения в пазарната стратегия е да помагаме на държавите членки екс-анте, а не пост-анте, особено при големите инвестиции, така че обществените поръчки да не се забавят и съответно инвестициите – да постъпват бързо. Това е едно от предложенията точно в отговор на вашия проблем. А за категоризацията можете ли да ми отговорите? Да, говорихме за нея при разработването на таблицата на показателите за единия пазар. Тогава Съгласно дефиницията, законодателството за единия пазар е това, което стъпва върху правното основание за единия пазар. И всичко се въртеше около това определение. Трябваше някъде да теглим чертата и така постъпихме. Още един въпрос – вие ни изпратихте информация за нарушенията през месец ноември и ключовите решения. Това е обичайната бройка ли е за всеки месец? Зависи, много зависи. Всеки месец се изготвя този бюлетин, но броя е различен. Имаме още 10 минути преди да започнем следващата точка. Имаме тези 18 нарушения в енергетиката Гърция и директивата за енергийни резултати, Франция и Холандия, енергийна ефективност, Франция радиоактивно замърсяване, Гърция третиране на отпадни води, Румъния европейски норми за сярата, Полша водните норми на ЕС, финансова стабилност и капиталови пазари. Тук се е провенил Люксембург. Финансовите услуги има пет държави членки при застраховките България, Люксембург, Швеция и други. Вътрешния пазар дело срещу Унгария по обществените поръчки и направеното за ядрената им централа. Словакия, происход на храните, Белгия, директивата за единото разрешително, ето с... Кипър, преработения Евродак, Полша се е провинила в мобилността и електронните транспортни регистри. Естония, Италия, Португалия, Словения имат проблеми с туризма, Полша, електронните пътни такси. В данъчното законодателство виждаме грешки на Германия, при унаследяването, Испания, данъчно третиране на чуждестранни дружества, Холандия, двойно данъчно облагане в холандско-японския договор за данъчно облагане. Може би това е бюлетин, който всяка комисия трябва да чете съгласно правомощията си защото бюлетинът е свързан с някои е, решения от ключова важност и ми се струва, че аз всеки път трябва да чета бюлетина преди гласуването, за да знаем какво става. Това е само една идея, разбира се. Комисията... Първо искам да кажа, че този списък се оповестява от преслужбата службата на комисията. Има информация, която е свързана не само с единия пазар, има и повече информация. Ако имате време, нека да ви кажа, че по две точки държавите членки приеха законодателни норми и бариерите отпаднаха. През последните пет години се оказва, че в отраслите, в които държавите членки законодателстват най-ефективно, енергийната ефективност на сградите, пожарната безопасност, селско-стопански продукти, храни и напитки, телекомуникации, опаковки и отпадъци от опаковки, биоразградими отпадъци – Както виждате, тази информация захранва законодателството. Освен това е много прозрачна. Ние правим преводи на три езика. Информацията може да се обменя. Има и блог на държавите членки, които в рамките на 3 месеца могат да реагират и да обяснят защо, например, техните дружества се натъкват на големи пречки в друга държава членка. Може там да се окаже, че има 15 различни законодателни акта, свързани с енергетиката. Защо няма един вместо 15? Следователно, този инструмент би могъл да има огромен потенциал. Националните парламенти не го обичат, защото те казват, добре, има предложение, трябва да чакам 3 месеца. Да, така е, но ако вие обясните ползата от инструмента и изпълнението на тези норми, пречките ще отпаднат за всички. Доколкото разбирам, има два доклада по собствена инициатива, които проистичат от това, за което говорим. Доклада за пазарната стратегия и доклада за отпадането на нетарифните бариери в ЕС. Може би точно за второто става дума, и разбира се, в рамките на европейския семестър също се работи ежегодно. Можем да насърчим докладчиците и по двата доклада да работят, да хвърлят повече светлина. За мен темата е много интересна, защото се оказва, че понякога държавите членки със собствените си правила спират собствените си дружества, така че те да не могат да извършват износ. С други думи, те блокират растежа на собствения си бизнес. Това е много важно да се отбележи. И разбира се, внася един по-положителен нюанс за националните законодатели. Много ви благодаря, Кирстен. Много информационно наситена точка. Ето и този списък с нарушенията и съответно предприятите действия е нещо много полезно. Благодаря. The next item on the agenda is an update. Следващата точка от дневния ред е точка, по която докладчика Шваб го няма. Има заетост другаде. От негово име аз мога да кажа, че след две години и половина преговори най-накрая има политическо а, съгласие по тази директива Големи благодарности на Андреас Шваб, на неговия екип. Астрид знам, че работеше много активно. Биргит също от секретарията на ИМКО. Благодаря на докладчиците Сянка, на Никола. Се включи в последните дискусии през нощта. Активна работа е протекла. В резюме и за протокола Законодателството покрива различни сфери, оператори на основни услуги, критична инфраструктура, енергиен транспорт, здравеопазване, банки, киберсигурност. Също така се създаде процедура за обща идентификация на операторите с междусекторни параметри, консултационен механизъм между държавите членки в трансгранични случаи, преди да се идентифицират операторите. Доставчиците на цифрови услуги. Парламентът и тук, и в ИТРЕ нямаше желание тези ем, доставчици да бъдат включени в тази директива, тъй като ни притесняваха различните режими за отчетност в 28-те държави членки. Сега обаче имаме компромис с максимална, максимален, а, максимална хармонизация. Експост одит се изисква. Самите фирми трябва да създадат изисквания за сигурност и след това има преглед експост. Целта тук е да има достатъчно ниво на защита, без, разбира се, да има свръходитиране. Нотифицирането на инциденти също е описано в процедура платформи за електронна търговия и браузери ще бъдат в тази директива естеството на отношенията като инфраструктурни доставчици с другите оператори е важно. Има ясни изисквания за тяхната отчетност. Става дума само за инциденти, за които те знаят. Има по-силно сътрудничество между държавите членки, посредством съответните им екипи. И има координираща роля посредством ЕНИСА – Надяваме се текст, след като бъде изчистен от правните служби и лингвист-юристите, ще бъде прият. 21 месеца има за транспониране и 6 месеца за идентифициране на критична инфраструктура. Поздравления на всички! Никола, заповядай. Благодаря, господин Данти. Да, искам да благодаря на Андреас. Него го няма, но така или иначе това ще остане поне в протокола. Благодаря за работата, която бе извършена. През последния период имаше и триалог. Люксембургското председателство работи за този важен резултат. Сигурността на мрежите е изключително важен въпрос в момент като днешния. Сега не постигнахме всички цели, които си бяхме заложили, но така или иначе постигнахме важни цели. Имаме тясно сътрудничество, синергия между държавите членки и по този начин се тръгва по един път, който ще гарантира на нашите граждани, на нашите институции, националните институции една сигурност. Е, много благодаря на председателката, на докладчика и на другите членове, които се занимаваха с това досие. Аз юли дойдох миналата година и това беше първото досие, по което започнахме по време на италянското председателство. Започнахме през октомври. Цяла година триалози, разговори, много работа се свърши. И вижте колко сложно е било след като толкова време от не. Така или иначе, в крайна сметка, вече сме стигнали до момента, където сме удовлетворени. completely agree. Напълно съм съгласна. Много беше сложно, много хора участваха, много-много работа. И много председателства се занимаха с темата. Надявам се критичната инфраструктура така да бъде по-безопасна и по-сигурна в Европа. Следващата точка от дневния ред. Представяне на едно проучване за премахване на бариерите и разходите за бизнеса в, на единния пазар. Знам, че докладчика е в друга комисия. Някой може ли да го извади от другата комисия? Like Тъй като искам да продължим. We'll Мога да му дам 3 минути. Um, Is... Знам, че в други комисии се гласуват важни досиета. Депутати трябваше да отидат е, по другите комисии. Ще започнем. Um, Това е едно представяне на проучване, за намаляване на бариерите и разходите за бизнеса в единния пазар. Това проучване бе изискано, за да видим какви доказателства могат да се предоставят за доклада по собствена инициатива за нетарифните бариери на единния пазар, подготвен от Дан Долтън. Авторите на доклада Сан Джонс и още един колега от London School of Economics са тук, за да представят доклада. Заповядайте, докладчиците трябваше да гласуват или трябва да гласуват Днес гласуванията ще бъдат продължителни, но хората ни слушат в стаите си. Освен това ни излъчват по интернет, така че ще могат да чуят изследването по-късно. Yes, a... Uh, the... Благодаря и аз. Това е резюме на едно доста просторно проучване, за разходите и бариерите, които пречат на единния пазар и как това се свързва с програмите, които сега се разработват в европейските институции. Ще започна с контекста и какви е, каква е рамката за бариерите и разходите. След това какво можем да кажем за самите бариери и разходи, как се измерват те. След това как настоящите инициативи се борят с тези бариери и разходи, какви са приоритетите. И накрая какви са пътищата за намаляването на разходите и бариерите. Next slide, please. Основната цел на политиката тук е да се намалят бариерите, за да има по-добра пазарна интеграция и ненужните разходи за бизнеса. Премахването на бариерите, намаляването на разходите увеличава общото добруване, новаторството и конкурентоспособността. Тук се занимаваме с пазара, а не с бизнеса. Не искаме да улесним нещата за бизнеса, а искаме да улесним бизнеса при по-ожесточената конкуренция. Um, Обикновено бариерите и разходите са едно и също нещо. Бариерите са разходи. Ако имаше бариера, която беше непреодолима за определена фирма, която се опитва да работи в друга държава членка, разходите са еквивалентни на откриването на нова фирма в тази държава членка. Така че от фирма на гледна точка обикновено те са едно и също. Чисто аналитично обаче е по-добре да разглеждаме бариерите, които са създадени от пазара. Тук в ляво, например, са изброените и регулаторните бариери, които се създават от политиките. Пазарните бариери включват провал на пазара, предпочитания на потребителите, различие в езиците или обичаите, както и силен ли е пазара или не. След това при законодателните мерки. Те се опитват да се преборят с бариерите. Обикновено за това се прокарват регламенти или други актове. Така че ролята тук е неясна. Някои бариери всъщност показват и различните предпочитания в отделните държави. Законодателството обаче може да попречи на ефикасния пазар и да наложи ненужни разходи. Това би било провал на пазара и това е една от причините Приоритетите често са неясни, въздействието не е било добре планирано, синергиите с други политики не са били взети предвид и за това съответният законодателен акт се проваля. И за това се опитваме да имаме интелигентно законодателство. Тук просто искам да покажа, че има две страни медала Посредством законодателство може да се наложат и административни разходи, така че не трябва само да разглеждаме разходите, а, трябва да се види какво прави политиката и що се отнася до бариерите и до разходите, тъй като бизнесът се интересува от това да е по-лесно да си върши работата. Това е въздействие върху цялата економика, не само върху бизнеса, и върху гражданите, и върху администрацията и така нататък. So, smart regulation, what, what does that mean? Какво означава интелигентно законотворчество? Става дума не само за разходите и ползите, по принцип ползите трябва да са по-високи от разходите, а и насочване към сфери, където може да има най-големи ползи. Т.е. трябва да има приоритизацията, приоритизация след или зад всеки законодателен акт. Това се опитвам да покажа тук на слайда. Има приоритети, които измерват нетните ползи на регламентите, но това не винаги съвпада с съществуващите дейности в проектите. Освен това, може да има и други елементи, които да не отговарят на приоритетите. Uh, uh, Подход отдолу нагоре, когато погледнем разходите. Това е един пример, който бе взет от групата на високо ниво за административната тежест. Избрали сме един подход на микростандартите, колко струват отделните правила в отделните сфери. Има огромни разлики между секторите, високи разходи в високорегулирани сектори, като фармацевтичния, земеделския сектор. Това не ни дава възможност да направим разграничение между необходимите бариери извинете, тежести, поправя с оратора, или наложените, за да се постигне намаление на бариерите и неоправданите тежести, които могат да бъдат премахнати. Но, ето вижте втората колона в дясно, потенциала за свиване е много голям. Постигнато намаление сме го нарекли, но това може да се постигне, ако всички дейности в съответната сфера бъдат изпълнени на практика. Има различни начини за да се разглеждат разходите и бариерите. Ето ви най-тежките законодателства за малките и средни предприятия. Понякога данъчното облагане е основната пречка, но има разлики не винаги има пълно съвпадане между най-големите бариери и най-скъпите такива. Това, което може да кажем е, че малките и средни предприятия срещат различни проблеми. Те не са така добре представени в високорегулираните сектори. Трудно може да се направи разлика между необходимите тежести за да се види къде може по-радикално да се урежат разходите. Това е аналитична стъпка, която трябва да бъде предприята от тук на сетне. В резюме, какво знаем за разходите? Знаем, че разходите могат да са по-малки. В международен план може да се намерят отлични практики. Има държави членки, които наистина се класират напред в класацията на добрите практики или по индекса, индекса за бизнес. Има също възможност за ефикасност при административните процеси, това се признава навсякъде, но не е ясно доколко могат да се намелят, намалят бариерите, особено при равновесното положение между необходимите и ненужните. Един друг поглед към разходите по бариерите е един подход, който е отгоре надолу и разглеждаме общото въздействие върху економиката и завършването на единния пазар. На много високо ниво може да се направи приоритет, приоритизиране като цифрови единен пазар 615 милиарда годишно. Това е сферата на услугите и обществените поръчки. Цифрите са наистина огромни. И това също е валиден подход при разглеждане на единния пазар. Next slide, please. And the next one. What we... След това има много дейности, които текат в момента. Нищо не е ново от това, което казвам. Приоритетите, които са посочени, се разбират и Европейската комисия и други институции предприема действия по всички приоритети. Връзката обаче между резултатите и действията, които се предприемат, е неясна. Често също няма и ясен график за това, кое е въздействие, кога ще се появи на единния пазар. Това, което показвам тук е, че има голяма пропаст. Показвам продължителността на законодателния процес, дългия процес преди да се стигне до първо четене. И както се спомена, има и дълъг процес след това, процеса по транспониране. След това това трябва да започне а, действието да засяга и пазара. Тоест, от предприемането на действието до въздействието периодът е много дълъг. 3,6 години е само законодателния период. Това не включва дори факта, че голямата част от действията, които се предприемат, не са толкова конкретни, като каквито биха били едни законодателни предложения. Един пример за това е стратегията за единния цифров пазар. Ако вземем предвид разходите на това, което наричаме Non-Europe, времето, което е изтекло от доклада, който бе публикуван тази година, до сега, и ако вземем цифрите, разходите би трябвало да са 277 милиарда евро тази година. Ако погледнем графикът, пътната карта за завършване на единния цифров пазар и неговото усъвършенстване, ще видим, че е, разходите по забавянето са 1,5 трилиона за следващите 5 години. Трябва да се подчертае, че стратегията за цифровия пазар сама по себе си не е нещо ново. Тя е следваща стъпка след програмата и за цифровизация през 2010 година. Така че много други неща са се случили междувременно и това е довело до допълнителни разходи. Още един пример е реформата в митниците. Административна тежест от 87 милиарда е наложена. Отново процесът е дълъг. Модернизирания кодекс за Митниците и единния митнически кодекс ще влязат в сила до година, но има и КТ инфраструктура, която е отложена като изпълнение за 2020 година. Модернизирания данъчен кодекс бе отложен, както казах, 2017 година модернизация на ИКТ и това означава, че плановете, които съществуват днес, струват 216 милиарда. И, и 60 милиарда, извинете. Трети пример е реформата на ДДС. Нещата са сходни тук. Предприемат се действия вече години наред. изостава се с графика, сумите се увеличават. Ако видим какво се случва, има проучвания, които бяха публикувани, които предлагат определени дати и след това има отново просрочване и закъсняване. И разгледахме основните сфери на политиките, свързани с единния пазар. Да, Извършват се действия, има ползи, но в много случаи има огромни закъснения или пропуски в програмите, имайки предвид високата цена на Non-Europe в тези сфери, това забавя процеса и увеличава разходите. Следващия слайд. I'm not going to go these, through these in detail. Малко повече ще говоря тук подробности. So what we uh, can say in summary that there's a long way from actions to impacts and um, then on top of that there's... Най-горе виждате транспониране, нивото на правоприлагане, където често няма надзор. И дори да има вече прокарано законодателство, се създават допълнителни проблеми от това, че разликите в правоприлагането могат да бъдат точно толкова пречещи, като бариери, както и разликата в самото законодателство. Още един пример. В голям подробности разгледахме стратегията за цифровия пазар. Съответните документи за тази стратегия, които са публикувани и които съдържат график, е, особено свързано с е, електронната търговия, която дава около 40 милиарда годишно. Има законодателни предложения, има и съответни дейности, но е, терминологията е много неясно, неясна и то твърде често по отношение на насоките, на изискванията, на анализа и не сме наясно колко време ще отнеме да се запълнят белите места в това отношение. После, ако сериозно устойностим тези неща, забавянето ще има много, много е, висока цена. Заключенията са следните. Е, изразеното в количествено отношение е, и тези оценки трябва да бъдат приоритизирани. Но трябва да има и достатъчно прозрачен и реалистичен е, график, така, срок във времето. Да се устойности колко струва не изпълнението на действия на европейско ниво, не е толкова просто, защото факторите се разпределят по различни насоки. Също е необходимо да се прави и последваща оценка, да се проверява дали се предприемат действия в съответните области, дали приоритетите са там, където следва да бъдат. Връщам се към таблицата, която показах, че може да има празни места в политиката и тогава трябва да се прави преоценка и това трябва да се случва регулярно. После, е, колко струва забавянето, е, то е по-високо в области, където действията на европейско ниво имат повече полза. намаляването на разходите и пречките. Тук трябва да се сложи акцент върху приоритетите, там където ще бъде най-ефективно да се съчетаят усилията на политиците. А, също така трябва добре да разбираме по-добре къде а, е необходимо да се е, постави акцент на действията. В това отношение трябва да се извърши много работа. Е, включително, примерно, засилване на конкурентоспособността в е, цифровия пазар. Пречките са директен цел за политиките за вътрешния пазар, но трябва да има ясен консенсус за провеждане на конкретни действия по отношение на услугите, малките средни предприятия и така нататък. Друг компонент, който е важен и който се появява нееднократно в приоритетните области е ролята на информационните и комуникационни технологии. Като тук става дума не само за предоставяне на връзки в мрежа, но и анализи. Ролята на ИКТ е, е от една страна да направи процеса по-ефективен, като се предоставя повече информация, включително създаване на тази информация, която да обоснове приоритетите и съответните средства, но също и като се намаляват разходите, защото администрирането става по-ефективно посредством използването на ИКТ. Тук има съответните инструменти. Според нас е необходимо да се използват по-добре наличните инструменти, които е, да бъдат и двигатели в е, цикъла на създаване на политика, а и за набиране на обратна информация за това какви пречки съществуват, какви нови пречки се появяват. Излизаме с няколко препоръки и анализ платформата Solvit, например, Enterprise Europe и така нататък. Там е, като че ли няма достатъчно интегрираност и аналитичен, е, аналитична информация. Разгледахме и каква е ролята на процеса за консултации при създаване на политики на европейско ниво. Установихме, че конкретните предложения следва да анализират в по-голяма степен предложенията и идеите, подадени по време на консултациите. Трябва да се направят по-ефективни и по-прозрачни задълженията да се въвеждат изменения в законодателството които са свързани с предложения от публичната сфера. Също така да се свържат предложенията от тази сфера с проекто законодателните предложения. Няколко практически момента, свързани с консултациите. Много има какво да се подобри в това отношение. Особено може да се получава по-добра информация от МСП и граждани, които може би имат важна нова информация. Анализа на събраните данни е изключително важен. Там има огромен потенциал да се използват иновативни аналитични инструменти. Що се отнася до разходите, свързани с ИКТ, разгледахме няколко примери. Естония, Корея, там се наблюдават доста примери, където има сериозен напредък с електронното правителство. Има такива страни в Европа умното използване на информационна технология може е, в огромна степен да намали е, натоварването на публичната администрация. Тук е, се открива и едно допълнително затруднение обаче – а, именно, че на национално ниво съществува потенциал за създаване на нови пречки. Тоест, ако има много развитията инфраструктура в една страна, това ще е полза за бизнеса там, но ще е, е пречка за интегриране на пазара. Затова е много важно да се координира на европейско ниво е, оперативната съвместимост. Това е, е така отговорност, която е ключова на европейско ниво. Какво препоръчваме? Цената за забавянето е действително основно понятие. И всъщност то не получава вниманието, което заслужава. Тази цена е доста солидна – трябва да има повече видимост на това понятие, защото цената на не Европа си има своите съставни черти, а цената на забавянето всъщност означава, че просто трябва да се работи по-бързо. И в такъв смисъл трябва да се огледат отново политическите процеси. Не е въпроса да се търси създаване на нова дейност, а да се изпълнява реше... взетото като решение вече по-бързо. Да се правят съответно количествени устойностявания и да има ясен график за изпълнение на мерките. Стратегическия процес на приоритизиране е един от най-сигурните начини да се дадат допълнителни ползи за европейската економика. Втората ни препоръка е за електронно правителство, използване на ИКТ, е, инструментите за електронно управление, електронно правителство имат своето огромно значение тук трябва отново да се отбележи приоритизирането в политическия цикъл и хармонизирането, също и директното е, преодоляване на пречки за граждани и за бизнеса. По този начин падат и е, цените както казах, е, има много голям потенциал за сваляне на разходите в това отношение и е, за бизнеса тези разходи за оптимизиране или за получаване на по-голяма ефективност всъщност могат да са нулеви. В такъв смисъл трябва да се предприемат максимално радикални мерки. Например, в Естония, ако кандидатстваш за студентски заем и автоматично е, можеш да се възползваш от мрежови услуги с подаване на съответните документи, също, което намалява усилията. Същото виждаме и там, където има възможност да се подават данъчни декларации по електронен път. Тези две области, например, са много важни и трябва сега да се постави този въпрос, защото там има огромен потенциал за облегчаване на бремето на МСП. Председателката, благодаря. Въпроси имате ли? Um, first of all, I would like to... Първо, благодаря на изготвилите проучването. Много интересно. и много предизвикателно за нас. Wat meermaals eigenlijk aan bod is gekomen, is dat eigenlijk de, de lengte. Да, интересни неща бяха подчертани и и а, продължителността на процедурата беше много впечатляваща, както и съответните разходи. Ние сме тези, които трябва да действаме 4 милиарда годишно, а, защото има забавяне на електронната търговия като а, законопроекта. Това е изумително просто. Трябва да се занимаем като комисия с това и да се занимаем най-вече с единния цифров пазар. Този документ е свързан с бъдещето, но ако след това ще са необходими 3-4 години за да ги приложим, особено в контекста на постоянни технологически изменения и развитие, за нас като политици мисля, че остава само да мислим какво да правим и дали да говорим само за избори, тъй като целият парламент трябва да се извлече необходимите а, изводи, да види с какви процедури работи. Много е дълъг процеса, обикновено много време отнемат дори несложни законодателни досиета. Сега за междуинституционалното споразумение. Вчера или онзи ден между Комисията и съвета и парламента се постигна а, също едно споразумение за по-доброто законотворчество. Има проекто документ. А, трябва да ви кажа, че не съм голям оптимист. Аз а, не знам дали се върви в правилната посока. Процеса на консултиране също е проблематичен, потенциално погледнато. Междуинституционалното споразумение е, не е нещо ново. Беше предвидена възможността за електронно свързване с заинтересованите страни. За съжаление, това не беше включено. Пак казвам, не съм голям оптимист в този смисъл. Трябва наистина да си извлечем необходимите полки от това проучване, което току-що ни беше представено. Трябва да се скъси процедурата като време и да се стигне до конкретни ефикасни действия. Не може да се ограничаваме само до думите, а има и действия, които след това никой не изпълнява. Ви конкретни eh, vragen, ehm, als het gaat over, over betere И ако ми позволите, ще задам два въпроса за по-доброто законотворчество. Първо, Има ли конкретни цели е, за намаляване на административното бреме. Примерно, имате ли цел да се намали административното бреме с 25%? Втори ми въпрос. ДДС и законодателството. Доколкото разбирам, тази област е проблематична, особено при електронната търговия. Трудно е да се хармонизира системата на ДДС и има много аргументи против това, но във всички случаи е необходима някаква координация, защото електронната търговия е огромно перо, тя е и трансгранична. Възможно ли е да има обслужване на едно място за получаване на информация? Николай Дантон Съвсем накратко ще кажа две неща. Първо, всеки път, когато се представят такива проучвания, все повече се увеличават разходите на не Европа или нон Europe. Не знам дали това ще окаже психологическо въздействие върху нас и за това как работим. И след това изведнъж се оказваме в нормален триалог и се оказва, че сме единствените, не единствените законодатели в Европа, така че трябва тези проучвания да се изпращат и на държавите членки, за да може нашите правителства да разберат, че разходите на, за не Европа не зависят само от парламента, а и от съвета. Още нещо. Смятам, че има една тема, по която не говорим достатъчно. Колегата преди мен е засегна. Ако не говорим за хармонизацията от фискален тип, тъй като в Европа има държави, които в кавички, ще го кажа, малко силно ще звучи, но позволете ми го, фискален дъмпинг, всъщност е, е много държави ще се опитат да създадат пречки пред не Европа, за да се попречи да се стигне до навлизане на външни трети страни, тъй като конкурентоспособността им идва от ниските данъци. Това е нещо много важно. Ако искаме повече Европа и повече вътрешен пазар, и това е нашата цел, много трудно ще можем да се правим, че няма фискален проблем. Къща, къща Госпожа Шалдемуса. Благодаря. Благодаря за това представяне. Беше наистина много интересно. Сега няма нещо ново наистина. Това са неща, които чуваме от години да се повтарят. Не се представя лесно решение. И предложението на комисията също не е достатъчно прецизно като отправна точка. Е, огромни са сроковете от момента, в който идва съответното предложение, до момента, в който се одобрява. Вярно е наистина, че трябва по-рационално да се действа с времето. Това е вярно, всички го знаем, никой не го отрича. Така или иначе обаче е трудно да се разбере какво можем да направим конкретно. Е, сега, вярно е, че винаги може да се работи в определена сфера, но както знаете, това е много трудно. Имаме половин милион, милиард европейски граждани, имаме 28 държави членки. Над 700 парламентаристи има тук в този парламент, така че трябва да има споразумение сред всички тези действащи лица. Проблемът е сложен. И е вярно, разбира се, че трябва постоянно да подобряваме работата си, но не може да се мисли, че е възможно да се законодателства изключително бързо и в кратки срокове. Един конкретен въпрос имам след всичко това. А, имаше нещо ново в това представене. Ставаше дума за примера, свързан с Естония. Що се отнася до електронното управление? Ако Естония е толкова отлична и работи добре, това може да създаде проблеми има определена държава членка, която може да създава е, нормативи, които са перфектни за нейната страна, но това може да се окаже абсолютно невъзможно за други оператори, които идват от трети страни или от други държави членки на Европейския съюз. Сега не казвам, че държавите членки не трябва да приемат решения. А, разбира се, че е хубаво да ги взимат. Хубаво е да се вдъхновяват от проблем, от а, е, примера на други държави членки. Е, и ако искаме да намерим решение, трябва също да използваме възможността да бъдем по-директни, по-преки. Днес е, говорихме за забавянията в е, европейското законодателство. да, но те се дължат основно на съвета. Съветът е този, който спира целият този процес. Това е един друг проблем, по който би трябвало да се а, действа. Какво да направим, за да не ни бави съвета и да не бави цялата процедура? Тук ще пропуснахте много интересно представяне от комисията за нарушенията в единния пазар и единия от моментите, който се очерта там е, че трябва да приемаме законодателство, което да е, е правилно от самото начало. И е, за това, е, да, в съвета трябва да работят не само по-бързо, те трябва да работят така, че законодателството да бъде е, правилното. И то от самото начало. Извинете, че ви прикъснах, но е, так, това е най-важното. Илди Купелц. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласна. Много е сложно тематиката. Говориме по тези въпроси от толкова отдавна. Абсолютно е важно да се вземат правилните стъпки, които са от полза за всеки участник в процеса цифровата стратегия, стратегията за вътрешния пазар, те трябва да вървят в една и съща посока. Оценявам високо анализа. Искам да благодаря за високото качество на презентацията. Много добър е акцента, който се поставя върху проблемите господин Дантен постави и други е, проблеми, примерно хармонизирането на данъчното облагане. Това би могло да облегчи, поне той смяташе, че това би могло да облегчи, облегчи нашите проблеми. Аз лично не смятам, че е така. Смятам, че твърде много изпреварваме нещата, да каз... Е, когато казваме нека да има хармонизиране на данъците. Не, първо трябва да се решат проблемите и след това да действаме с данъците. Смятам, че твърде далече напред бъдещето обръщаме погледа си. А, после, е, какви са а, методите? Говори се тук как може да се помогне на съответно ангажираните в процеса, примерно за данъчните декларации, за автоматизиране на попълването на формуляри, включително в трансгранични е, случаи има области, където можем да постигнем известни успехи, но действително ни трябват реалистични е, срокове. Добре ще е, ако подходим към проблемите е, във всеки отделен отрасъл по-отделно, да анализираме конкретните проблеми за е, отрасъл и да предприемем съответните стъпки. Също така чухме как можем да преодолеем пречки, които са конкретни за отраслите. Също така ни бе казано, че цената, която ще платим за забавяне е сериозна. И ако мога да подчертая колко е важно да се работи отрасъл по отрасъл – Примерно, с пример взет от е, фармацевтичната индустрия. Тя изисква много ресурси, но хармонизирането би било лесно. Там има много силно ниво на концентрация и можем да се възползваме от това по отношение на научните изследвания има много, голем, има много големи изисквания. Тези компании е, с, сблъскват с сериозна конкуренция. Патентите, разбира се, ги защитават, но е, може би не за достатъчно дълъг срок, за да получат добра възвръщаемост на инвестициите си. И за това в стратегията трябва да се при предвиждат допълнителни от, срокове за патентите, да се удължи е, валидността им. Необходимо е всички действия да бъдат и хармонизирани, и координирани, за да имаме обща цел и ясни срокове. Това е единство, по този начин единствено ще постигнем успех а и ще избегнем забавянето, което безспорно ще е от полза за страните членки. Нека да не забравяме също така колко важна е и прозрачността. Благодаря, председателката. Благодаря. Аз също искам да коментирам презентацията. Много полезно е, безспорно, да имаме погледа на хора извън нашите среди. Аз обаче като математик малко се притеснявам за някои вашите аргументи. Примерно колко струва не Европа, в смисъл колко ще е добавената стойност от дейността ни. Но вие допускате, че дейността която ще предприемаме, ще е, е съобразена с потенциалните ползи, които бяха очертани във вашето изследване. Обаче ние не можем да допускаме, че всички дейности, които предприемем, ще имат тези ползи. Например, вие говорихте за е, действия свързани с ДДС, но ние знаем от опит, че е, системата с ДДС когато се въведе един а, система на обслужване, много МСП престанаха всъщност да работят на европейско ниво, така че една такова дейност бе всъщност контрапродуктивна. други примери. Най-големията област да се постигне добавена стойност в цифровия пазар е да се раз... отвори максимално електронната търговия, но това означава да се повиши доверието на потребителите в, това... в нея. Но комисията сега излезе с предложения за материални стоки с различни разпоредби за закупуване, примерно и облагане на стоки закупени онлайн или в магазините. Моментално получихме реакции, че се получава неясноти, нарушаване на доверието и така нататък. Тоест, ето ние Току-що приключихме с работата по пакета за телекомуникациите. Надяваме се, че това ще помогне на хората, които пътуват в Европа да имат по-добър достъп върху съдържание, дори когато са зад граница. Сега говорим за по-добра устойчивост и защита на интернет мрежите, но все пак регламента за защита на данните, който ще влезе в сила следващия месец и той е ключов, много от е, тези моменти бяха обсъждани при затворени врати и ние не знаем какво се е случило, но ако сбъркаме с този регламент, това ще се отрази много сериозно върху бизнеса, който използва данни, особено малките и средни предприятия. Така че е, законодателството трябва да бъде добре формулирано, за да може да отключи тази добавена стойност. А, не можем да казваме автоматично, ако този закон се приеме, той ще има тази добавена стойност. Не, не, трябва да има оценка на въздействието, защото се случват много различни е, промени при приемането на подобно законодателство. Та, вашия слайд за а, е, това какви економии е реализирала Естония. Там показахте как една страна е реализирала значителни економии и развила економиката си. Това е пример за всъщност незаконодателни възможности за решаване на подобни проблеми. Искате ли да отговорите на нашите коментари и отново благодаря за презентацията? Благодаря ви. Всъщност, това, което казвате е много важно. Наистина, ние трябва да видим как се сравняват действията с бездействието и съответно цената на липсата на европейско действие. Напълно правилно е казаното. Нашите изчисления, разбира се, по-скоро могат да послужат като пример. Хубаво е да се проследят стратегиите и да се очертаят действията, свързани с политиките на единия пазар – Водещото трябва да е въпроса доколко тези действия всъщност наистина запълват празнината там, където нямаме европейско действие. Нещо, което се очертава като извод е, че приоритетите трябва да се определят отрано и при интелигентното законотворчество ние следваме този принцип. Би трябвало той да е очевиден – да се разбират ползите от попъването на тези празнини и европейски липси, тъй да се каже. Thank you very much. This is very helpful. Um... Много благодаря. Сега ще дам думата на господин Данте, който ще поеме председателството до края и на всички ще пожелая весела коледа. One more comment from the LSC One more comment. Yeah. Okay, thank you. Um, <clears throat> uh, one of the members uh, raised the question. Благодаря. Един от почитаемите членове на парламента зададе въпрос за Естония – Какви са добрите примери там? Вие също попитахте за Естония. Имаше и коментар. За това, дали когато държавите членки предприемат инициативи по собствено осмотрение, това не би могло да доведе до допълнителни бариери – аз мога да кажа какво е спестено в Естония в резултат на нашите политики. Мога и да направя коментар по взаимодействието с държавите членки. Един от примерите в Естония е електронния бизнес регистър. Благодарение на него сега бизнесът в Естония – може да изпълни всички изисквания по регистрирането си онлайн и е достатъчно да посветиш 20 минути на цялата процедура, за да си свършил всичко необходимо. Трябва да кажа, че това първо беше записано като рекорд на Гинес – Процедурата по регистрация, освен това, в Естония беше отворена и към дружество от други държави членки. Така че за тях също тези изисквания са вече постижими в един съвсем ускорен вариант. Мога да дам и други примери за това как трансграничните проблеми намират своето решение. Вие видяхте такива примери и на диапозитивите, но е важно да се обръща внимание на случаите, когато отделна държава, членка или група от държави успеят да предприемат мерки срещу пречките. Много ви благодаря аз ще трябва да ви напусна, за да се срещна именно с естонския министр, който отговаря за бизнес дейностите. Bene, abbiamo l'ultimo punto е, последната точка от дневния ред. Благодаря много за информацията от това изследване. Да, последната точка от дневния ред е един въпрос на колегата Корао по една много важна и деликатна тема. Ще дам думата на колегата, за да може да представи писмения въпрос или въпроса с искане а, е, за писмен отговор и след това на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател Данти. Бене, е, да поко, да поко мено дюн десенио in Италия. Около десетина години вече нашата политика в Италия изобщо не се занимава с концесиите по морето. Постоянно се прави удължаване и постоянно има заплаха от Европейската комисия. Това е стратегически сектор за нашата страна. Не може нищо да се планира, тъй като не може да си сигурен колко да инвестираш и дали няма това да се провали. Има в момента едно дело сега пред съда, чакаме резултата, но ние искаме и резултати, които да гарантират този сектор в бъдеще и нещо ново за нашата страна. Затова се обръщаме към Европейската комисия да ни каже какви са разликите в подхода с а, други държави, като Испания, Харватия, що се отнася до продължителността на концесиите. Тези държави дават концесии а, за над 7 години. 7 години е концесията в Италия. Как тече процедурата за подбор? 12 ти член, втора директива от Болкенштайн, а, който е за обществените поръчки. Какви са най-добрите практики? за прилагане този 12 член, трета алинея от Болкенштайн. Опазването на околната среда, културно и историческото наследство, социалните моменти взимат ли се предвид? Новото законодателство трябва да даде възможност тези а, концесионери да работят. Благодаря. Благодаря, господин Корал. Беше много ясен въпрос. Давам думата на комисията за отговор. Не зная кой ще отговори а, и кой е в залата сега. За отговора заповядайте. Much, Много ви благодаря, господин председател. Първо, искам да се извиня, че не сте получили писмения ни отговор. Ние, разбира се, винаги се водим от правилата и ще ви спратим този отговор бързо. А сега по същество. Става дума за обществено достъпни плажове. Но дружествата в Италия са получили разрешение да ги използват за търговски цели. Ние правим оценка на действията на италианските власти, както и на държави членки различни от Италия. Очертава се един основен въпрос – а именно какво ще бъде решението на Съда на Европейския съюз, защото той трябва да отговори по член 12 директивата за услугите, дали този член е приложим в този случай. Ако е приложим, то тогава автоматичното подновяване на разрешителните трябва да се види доколко е приемливо съгласно този член но ще трябва да изчакаме резултатите от преодициалното запитване. Става дума за C458, това е едното дело. Италиански съдии са се обърнали към съда на ЕС. На 3 декември беше насрочено и изслушването. Изчакваме заключенията на главния на генералния адвокат в края на месец февруари. Искам също така да подчертая, че има и други писмени въпроси. Ние няма да променим позицията си по отговори, които вече са дадени, но в този случай ще трябва да изчакаме решението на Съда на Европейския съюз и ще продължим да работим с италианските власти до намиране на добро решение. Добре, благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат по този отговор, който току-що получихме? Колеги, някой друг? Не. Давам думата на господин Корал и аз, ако ми дадете възможност, ще кажа нещо след него. Grazie, grazie. Благодаря, господин председателю. Аз трябва да кажа, че не съм удовлетворен от отговора, който даде Европейската комисия. И това е съвсем ясно. Защото ясно, че трябва да се изчака а, постановлението на съда, но от друга страна е вярно, че Европейската комисия има съвсем ясна роля. Става дума за конкретни въпроси, по които може да се отговори. Така че това е и принципа, поради който ние като парламент извършваме контрол и над работата на Европейската комисия. За съжаление, не за първи път се случва това тук. Многократно се е случвало в ИМКО, случва се и в другите парламентарни комисии. И смятам, че трябва да се прегледат механизмите, по които Европейската комисия дава отговори и по какъв начин ги дава. Защото с всички човешки ресурси, с които разполага Европейската комисия, мисля, че е неприемливо за този парламент да се отговаря така. Благодаря ви, господин Корао. Аз също съм съгласен, че е неудовлетворителен отговор, тъй като темата е изключително важна. В Италия, казвам го на колегите, това е много наболял проблем. Разбира се, че Европа има своите причини, в миналото Италия не може да се справи с тази тема, но има нещо неприемливо в Европа и то е да има дерогации за прилагането на тази директива. 20, 30, 40 50 е, научихме от комисията и се надявахме, че тук ще бъдат по-конкретни. Колко години се дават на определени държави, даже 75 години дерогация за прилагането на тази директива. Трябва да започне процедура за нарушение, защото е, това е много сложна тема и управлението на тази тема в Италия е много сложна. И от гледна точка на администрацията, и от гледна точка на управлението на самите търгове. Е, това исках да кажа като нещо накрая и още нещо. Смятам, че трябва да има търгове, разбира се, но трябва и да се премахнат протекционистските системи, които в други държави а, си опазват пазара, идват при нас и отнемат а, нашите обществени поръчки. Разказвам го на колегите, на които ги нямаше. Тоскана направи а, една, един търг за обществен транспорт, спечели го АТП, което е фирмата, която управлява обществения транспорт в Париж. По френското законодателство те имат 39 години. До 2039 година пряко управление без търг на обществения транспорт в Париж. И могат да си позволят да дойдат да участват в Тоскана и може би да предложат и по-малко средства. Мисля, че това трябва да гарантираме. Трябва да има коректно прилагане на пазара тези правила да са едни и същи за всички. Разбира се, с дерогациите са, поред мен, правилни, но трябва да бъдат за целия Европейски съюз. Господин Корал, тази тема не свършва тук, ще говорим и по-нататък. Благодаря ви за този въпрос, който сте задал. Ако няма желаящи да се изкажат, мисля, че мога да закрия заседанието. Идната седмица е Страсбургска седмица. Ще се видим след коледа. весела коледа, 14 януари. Както винаги, ще получите и дневния ред. Благодаря и отново весел коледа!